Guten Morgen, liebe Kollegen. Guten Morgen, liebe... Добро утро, скъпи колеги. Добро утро, скъпи бивши колеги. И добро утро на всички онези, които успяха да пристигнат при нас. Не мога да си представя, че началото на зимата отново е виновник за това, че по това време все още сме толкова малко. Но мисля си, че наистина трябва да започваме, защото не всеки от нас а, има достатъчно време след а, официалния график а, на нашето изслушване. Ако сте прегледали програмата, вие знаете, че днес на втория ден на изслушването започваме с а, третия а, панел и ако сте прочели знаете, че един журналист от Frankfurter Allgemeine Zeitung трябваше да води днешното заседание. Четвърт час преди началото на изслушването се обади и каза, че бил болен и затова не може от днес да модерира. Чувате го на немски поне, аз формулирам всичко в условно наклонение – нека бъда абсолютно директна и честна, е, не му вярвам. Мисля, че той просто не се осмелява да дойде в Европейския парламент, защото беше писал един коментар в Frankfurter Allgemeine Zeitung срещу Европейския парламент, напълно необоснован коментар и най-вероятно той ще се опита сега е, е, да изкара коледа и нова година, избягвайки всякакъв контакт с депутати от Европейския парламент. Но няма проблем. Имаме компетентни е, членове в нашите редици. Ян Олбрихт непосредствено е, каза, че е съгласен да поеме е, воденето. Много му благодарим. И така предавам му първия панел за днес. Ян Олбрих. Мисля, че няма нужда да казвам нищо повече за неговата личност. В самия панел е Мерцедес Бресо. Тя е председател на Комитета на регионите. Фабрицио Барка, който е генерален директор на Италианското Министерство за економика и финанси и Емил Динга, който е заместник генерален директор на Румънския институт по банкиране. Приветствам всички с добре дошли и моля Ян сега да поеме ръководството и а, воденето на този панел. Както винаги, първо ще дадем думата за 5 минути на модератора, след това на участниците в панела и накрая ще помоля колегите да зададат въпросите си. След това ще има отговори, независимо от това колко време имаме, един кръг въпроси или два кръга въпроси. Сега стартираме. Uh, uh, uh, I don't want to hide the uh, uh moderating. Няма да прикривам, че модерирането на тази част от е, нашето изслушване за мен е голяма чест, тъй като членовете е, на тази група оратори са изключително важни е, и могат да ни дадат много информация за бъдещето на политиката по сближаване. Аз работя в комисията, която работи по бъдещата финансова перспектива. Това е нашата комисия, а не комисия, по, в която работим по всичко. Няма как за два часа да обсъдим всичко, което трябва да се е, направи от тук нататък в Европейския съюз. И не, това е задачата на, нашия, на нашата комисия. Нашата задача е да видим какво трябва да влезе в списъка с приоритетните задачи и какви са последиците от тези избори за европейския бюджет, както и за националните бюджети. Трябва да ви припомня, че нашата комисия се сблъсква с още едно предизвикателство, защото днес имаме различни документи за приоритетите. Първо, стратегията за за периода до 2020 година, в която има списък с приоритети. Там е заявено, че най-важната цел на Европейския съюз за бъдещето е растежът. Същевременно тази стратегия задава три измерения на растежа, които са неизвестни на всички. Интелигентен растеж, устойчив растеж, приобщаващ растеж – все за растеж става дума. Тоест, политиката за следващите години трябва да се основава на тези три изменения на растежа. След това идва прегледа на бюджета, който отива малко по-нататък. Не става дума само за приоритети, става дума за това как тези документи да се отразят на бюджета. Има даже едно предложение да се промени структурата на бюджета и да се използват приоритетите от стратегията до 2020 година като подраздели на бюджета. Тоест, предлага се новата временна стратегия да промени бюджета. А, значи, какво можем да очакваме следващата стратегия да го промени, промени отново? Интересна идея доста гъвкава и доста политическа по своя характер. Бюджетът става твърде гъвкав и политически. След това имаме още задачи, а именно политиките по договора да се подредят в чекмеджетата на приоритетите. В първия, първото чекмедже слагаме иновацията, и трансевропейските мрежи, във второто общата сълскостопанска политика и промените в климата, в третото чекмедже слагаме политиката по сближаването, нещо, което виждаме в третата част на нашето изследване. Тоест, политиката по сближаването трябва да влезе в идеята за приобщаващия растеж нещо, което не пасва на стратегията до 2020 година, защото там под приобщаващ растеж се има предвид основно социална политика. Когато говорим за бюджета, превеждаме идеята за приобщаващия растеж като всичко друго, само не и социална политика. Как тогава да се занимаем с тези приоритети? Как да как да се занимаем с тях по този начин, че да успеем да напаснем всичко. И именно за това ще задам следния въпрос на участниците в тази част от нашето заседание. А именно, какво разбират под устойчив, извинете, под приобщаващ растеж? Как интерпретират те това понятие? Защото ако ние си го интерпретираме, може да ни обвинят, че го интерпретираме така, че да пасне на старото понятие на, за бюджета. И така, трябва ли да мислим за политиката на сближаване като елемент, който попада само в областта на приобщаващия растеж? Първият оратор е председателя на Комитета на регионите, госпожа Мерседес Пресо. Имате думата. innanzitutto permettetemi di ringraziare la Presidente Jutta Jug per averci invitato a questa eh, audizione. Благодаря много. Благодаря и на председателя Юта Халк за това, че ни покани на това изслушване за стратегията на Европейския съюз до 2020 година и бъдещето на Европейския съюз. Благодаря ви много, че ме поканихте в именно във вашата специална комисия. Ние също в Комитета на регионите имаме специална комисия по бюджета на Европейския съюз и в момента изработваме становище по прегледа на бюджета. Следващата година ще работим по многогодишната финансова рамка и по ресурсите, по собствените средства. Много важни въпроси. И така ще успеем да създадем, надявам се, един добър, устойчив, постоянен диалог с вашата комисия ШУР. Ще обменяме документи и идеи. Che sono sul tavolo. Eh, cito un esempio, quello, la questione della... Ще работим така, че да вземем предвид направените вече предложенията. Например, по отношение на продължителността на многогодишната финансова рамка, Комитета на регионите още през 2005 2008 година предложи модела 5 плюс 5. Според мен той е по-добър, защото позволява по-дългосрочно планиране, тъй като може и могат да се вземат предвид стратегиите, като същевременно се дава възможност за промяна на програмата след петата година, тъй като нещата се променят. Второ, е, важна е, е връзката между стратегията, новата структура на бюджета и економическото управление. Това са все въпроси, които трябва да се разгледат заедно. Като фискални органи, много от регионите и общностите също имат думата в реформата на ресурсите на, европейските, на Европейския съюз. А сега парламента се бори да му се признаят новите прерогативи по Лисабонския договор. Сега по стратегията Европа 2020, както Ян Обрих вече каза, тук става дума за стимулиране на устойчивия, интелигентен и приобщаващ растеж – по такъв начин, че това да е свързано с останалите политики. Т.е. тази стратегия ще работи само ако е свързана с вече съществуващите и действащи стратегии. Тук говорим за три типа растеж. стратегията 2020 се базира на управление на различни нива Европейски съюз, национално ниво, регионално и местно ниво. И в тази връзка искам да се занимая с някои важни политически въпроси. Първо искам да ви призна... припомня, че местните и регионални власти са отговорни за 70% от публичните инвестиции. Комитета на регионите вярва в висококачественото разходване на европейските средства и а, е, в добро комбиниране на публичните и частни инвестиции в регионите. Много важен е този въпрос, тъй като стратегията за Европа до 2020 година няма как да действа добре, ако не включва използване на собствени ресурси. Т.е. трябва да има участие и на местните и регионални власти. Трябва да се работи с а, различните бюджети от различните управленски нива. Смятаме, че в тази връзка европейският бюджет трябва да се занимае по-скоро с стратегическите цели и с партньорствата, като същевременно те е, да са отворени за участието на регионалните и местни власти. И така, държавата членка би дала спецификациите за един договор, но след пряко включване на местните и регионални власти. Работата само на ниво комисия и държави членки не е достатъчна, защото местните и регионални власти са отговорни за най-голямата част от приложението на политиките. Няма как те да се занимават с структурното инвестиране за развитие и с гъвкавите планове за инвестиции. Трябват ни нови решения за приходите, за начина по който се разходват средствата и за економическото управление. В тази връзка е добре да се създадат европроектни облигации, за да може по този начин да се финансират част от инфраструктурните проекти. Има много инфраструктурни проекти, които се предлагат, но не се стига до тяхното изпълнение, тъй като държавите членки нямат достатъчно средства в своя бюджет. А ако се издадат облигации, може да се получи дългосрочно финансиране и може инвеститорите да очакват възвръщаемост. Комисията предлага 6 възможности тук и ние ще ги оценим внимателно, но за нас е, много важен е въпроса за зеления растеж, за енергийната ефективност в регионите, защитата на околната среда, предотвратяването на опасността от големи бедствия и действията в случай на определени големи бедствия. Финансирането трябва да е обвързано с проекти. Става дума за финансиране от зеления данък. И в тази връзка искам да спомена и Европейския фонд за солидарност. Решенията по бюджета, които ще вземем, ще се отразят на нашите граждани и ще се отразят и на европейската добавена стойност. Сблъскваме се тук с големи политически предизвикателства и резултатите ще покажат доколко сме способни да се борим за целите заложени в Лисабонския договор. При всички положения е, трябва да се вземат под особено внимание онези политики, които се отразяват сериозно на регионите. Това са основните неща, с които исках да се занимая в уводните си думи. А сега искам да се спомена и да спомена и темата, повдигната от нашия модератор, господин Обрихт. А именно как можем да свържем тези три елемента на растежа, които се предлагат и как можем да обвържем нашата политика с тези три елемента. Смятам, че това е възможно, но само ако има ангажимент на всички управленски нива в Европа. Ако се концентрираме върху трите изменения на растежа, с които са свързани различни инструменти, и от които се очаква да имат е, различни по своя характер въздействия, тогава бихме могли действително да отбележим крачка напред в растежа в Европа. Но трябва да се имат предвид и останалите цели, а именно приобщаващото развитие, по-доброто сближаване между регионите, добрите условия за живота във всички региони и значително увеличение на екологичната устойчивост. Мисля, че именно във връзка с екологичната устойчивост можем да насърчим растежа и така да управляваме добре устойчивия растеж. Възоснова на комуникационните технологии, информационните технологии. Това са все елементи, които имат много голям потенциал. Благодаря. Thank you, Madam President. Of course, my question in the beginning was... Благодаря. Разбира се, моят въпрос в началото не беше свързан точно с имената, с заглавията, за заключенията, защото когато включим нещо конкретно в бюджета, след това имаме определени последствия, свързани с случващото се в тези определени пера от бюджета. Тук говорим не теоретично, а практически. Вчера в първия панел един от частниците каза, че ние не трябва да смесваме конкурентно способността с сближаването. И интелигентният растеж трябва да бъде свързан само с научната компетентност, в, свързана с много важното нарастване на иновациите. А кохезията, сближаването се отнася до онези, които трябва да се присъединят към останалите. Това е едно традиционно мислене за сближаването сближаването, но беше казано и вчера по време на първата сесия. И сега вече трябва да отговорим на въпроса от като ни интелигентни панелисти, казвам това съвсем условно, и а, сега трябва да Искам да поканя Фабрицио Барка да отговори той на въпросите, които задавам. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Аз прочетох много внимателно вашия доклад и всъщност, според мен, е голямо предизвикателство да отговоря на всички тези въпроси. Сега, какво означава много добри технологии или съвършени или перфектни технологии? Тук се нуждаем от бюджет и от много ясно разписана политика за развитие. Кохизионната политика, така както е заложена от договорите, социална, а сега и териториална, може да се превърне в политика по развитието, стига да се реформира до значителна степен, за да може да се подобри нейната ефективност. Е, комисията всъщност предлага една истинска реформа, която се базира върху три двигателя. Аз ще ги концентрирам съвсем накратко. Концентрация, условия и измерими показатели. Аз ще поговоря малко по тези компоненти, но това са основните кръгълни камъка в реформата на тази политика. И така, това са основните идеи, основните постижения. На първо място, кохезионната политика и нейната цел трябва да е точно обратното на това, което чух току-що тя трябва да излиза извън обсега на включващия растеж. Ние трябва да имаме всъщност пет цели, не знам как, за какви три рефрена става дума, трябва да имаме пет ясно изразени цели. Това, там ги имаме в стратегията Европа 2020. А, на второ място, тази политика трябва да е свързана и независима в същото време от програмата за координиране на Европа 2020. Също така е, искам да кажа, че всичко това е вярно, но бих го отрекал, ако реформата на кохезионната политика не, не успее. Кохезионната политика, с която разполагаме в момента, трябва да бъде реформирана. И така, три твърдения. На първо място да забравим за тези рефрени, свързани с устойчивия растеж, интелигентния растеж и включващия растеж. Но трябва да ги забравим, когато говорим за бюджета. Бюджета е нещо много сериозно. И честно казано, петте цели на съвета са много ясни. Няма да ви ги повтарям, защото ги имате на слайдовете. Сега, за всяка една от тези а, цели Европейския съюз си е наложил някакви отделни цели, национални цели, които трябва да бъдат поставени от отделните държави членки. Всъщност какво искам да кажа? Че всички тези цели могат и трябва да бъдат постигнати чрез кохезионната политика. Тя е насочена както към социалното включване, така и към конкурентноспособността и към двете. Защото кохезионната политика съществува, за да гарантира, че всички региони в Европа имат един и същи шанс да се развиват. Това означава да бъдат включващи, т.е. да гарантират, че всеки един гражданин може да постигне съответния стандарт на живот, а също така да гарантира и определен растеж. Кохезионната политика трябва да си остане като отделно перо и в бюджета. Тук няма никакво съмнение по този въпрос. На второ място не трябва да имаме автоматични приоритети. Трябва да се изключва такава една концепция, дори основната инфраструктура. Тя представлява изместването, премахването на тесните места за мобилността. Ние не ги харесваме, социал либералите Ние се нуждаем от трансевропейска мрежа, защото по този начин се намалява нуждата от необходим капитал, за това да се придвижват гражданите в рамките на Европа. С това ще приключа своята първа част от а, изказването, но искам да кажа, че кохезионната политика е един доста широк чадър. Комисията ни дава някакъв отговор, защото те казват концентрация, но не зависи изцяло от Брюксел да казват какво трябва да става. Трябва отделните държави, отделните региони да имат право на глас, да казват какво трябва да се случва в техните отделни региони. Ако имате нужда от конкурентоспособност, това означава, че в съответната държава или регион трябва да се работи по тези области. Кохезионната политика. Кохезионната политика има предимство пред отворения начин на координация. Има всъщност определени няколко предимства. На първо място интеграцията на различни а, инструменти, на различни средства. Имаме определени ниши, второ място, структурните реформи и или институционалните модификации, които са необходими във всяка държава членка и регион, за да може, за да може действията, свързани с тази политика, да бъдат успешни. Поне в областта на кохезионната политика и националните програми за реформи не са политически ангажимент. Те могат да се осъществят чрез реформа и ако чрез тази реформа се включат някои задължителни условия. И вие, държавите членки, не ние от Брюксел избираме тези модификации. Ако вие не изберете да направите тези модификации, в такъв случай няма да получите съответните пари, защото не сте си свършили работата. Означава, че ние, вие нямате нужда от тези средства. Кохезионната политика може да разчита на комбинацията на териториалните компетенции и правомощия на DG Region, на Генералната дирекция, която отговаря за морското дело и така нататък, заедно с отрасловите правомощия на секторните генерални дирекции, както предлага комисията. И това е едно, една нова промяна, уникална промяна, чрез която могат да се обединят териториалните правомощия и секторните правомощия. И всъщност последното, което ще кажа тук е свързано с реформата, е, че тя включва система от индикатори по резултатите и целите, и тя не се прилага отгоре надолу, а се прави в зависимост от съответните условия на отделните места. По този начин институциите, както и гражданите, ще получават съответните данни, не само свързани с резултатите, но всички от тези резултати, които са важни а, за европейските граждани. Ето тук има една графика, която ще прескоча. Може да се върна към нея, но за сега няма да се задълбавам. Тя представя Връзката между кохезионната политика, тук виждаме, че връзката е връзка на кохерентност, а не на зависимост. И ето сега последният слайд. Имам си 10 секунди, тук ще ви оползотворя както трябва. И последно искам да кажа, и нека да бъда тук пределно честен. При Предходните преговори бяха направени съответните опити да се реформира кохезионната политика, но те не успяха. Тези опити бяха убити. Е, дори и от основни държави членки. Е, те искаха да се придържат към реалните гаранции, които бяха предоставени от останалите държави членки, дали на изток, дали на юг, те не искаха толкова гаранции, че те ще освоят парите, ако те самите не трябваше да дават гаранции. По този начин ние убихме реформата. Имаше и държавите членки, които твърдяха и сега твърдят, че знаят най-добре как да провеждат регионална политика. Те не се нуждаят от външни индикации, от външно ръководство от Брюксел. Но пък след това идват избори. Правителството се променя, поглеждаме в тази страна и на следващия ден виждаме, че регионалната политика е напълно промена променена. Е и ние си мислим, ами какво ще ще да стане, ако бяхте обсъдили тази регионална политика и политика за развитие с Брюксел, нямаше пък да ви навреди. Ето сега прехвърлям времето, но третия ми коментар е, че е дошло времето реформата да бъде прокарана. И всички добри неща, които казах за кохезионната политика, ще оттегля веднага, ако тази реформа не успее или бъде окастрена. И сега ще говоря като европейски гражданин, защото само по този начин ние можем да следим реформата, проектирането на реформата, създаването на реформата и след това прилагането на реформата, за да сме сигурни, че това, което говорим, ще се превърне в реалност. Благодаря. <coughs> Okay, thank you very much and uh, I would like to... Добре, много благодаря. Всъщност тук искам да попитам, какво да кажем за банките? какво смятат хората за целият този процес, който се провежда във връзка с банкирането. Сега искам да ви представя Емил Динга, заместник генерален директор на е, Румънския банков институт. Имате думата. Thank you very much. Много ви благодаря. За да мога да предам своето съобщение по-ясно, ще ми позволите да говоря на моя роден език, румънски. Voi începe cu tratarea chestiunii ridicate de domnul Olbricht. Mi se pare într-adevăr că este fundamentală. Добър ден! Първо бих искал да се спра на въпроса, който бе повдигнат от господин Олбрих. Тъй като моето изказване ще бъде предадено в интернет, смятам, че това е добре. А вие разполагате с писмената презентация. Аз мисля, че сближаването е социална цел и то трябва да остане такава цел. Средствата, с които може да се постигне целта на сближаване, са економически средства. Целта е да се постигне социалната цел. А за да се случи това със сигурност са необходими економически инструменти. Мисля, че при това става дума и за раз... устойчив растеж. Стратегията ЕС 2020 посочва различни цели в рамките на растежа, без да се спира на устойчивостта на тези цели. Аз искам да започна с концепцията за Flex Security. Това е една много а, често употребявана а, концепция, а, много често обсъждана. За мен този модел съдържа както устойчивост, така и кохезия, сближаване. Тоест, Сближаването е нещо, което е създадено или е на лице с цел да подкрепя устойчивостта. Още един проблем бе споменат. Трите цели на настоящата политика на сближаване на Европейския съюз. Дали трябва тези цели да бъдат запазени? Сближаване, регионална конкурентоспособност и заетост, а също така европейско териториално сътрудничество. Като... Аз смятам, че тези три цели не са хомогенни. Първата цел, конвергенцията или намаляването на различията, съдържа в себе си вече и другите цели. Последицата от това е, че целите на политиката на сближаване трябва да бъдат независими, от друга страна, те не бива да съдържат противоречия и трябва да са пълни. Те трябва да дават своя принос за постигане на дадена цел. Аз си мисля, че трите цели на политиката на сближаване следва да са а, следните първо, намаляване на различията, конвергенция, економическа и социална конвергенция. На второ място, производителността, нещо, което не е предвидено дословно в стратегия ЕС 2020. И разбира се, на трето място, устойчивостта като цяло. В този смисъл <clears throat> и във връзка с това, аз мисля, че би било възможно в бъдеще да се осъществи промяна заедно с политиката на сближаване. Какво имам предвид? Политиката на сближаване би трябвало да се концентрира върху производителността. Защо казвам това? Казвам го, защото заетостта целта заетост от стратегията 2020 не е достатъчна. Аз може да имам висок процент заетост, но а, производителността да е слаба. Мисля си, че политиците би трябвало да измислят политически индикатори, в които да обединяват заетостта и устойчивостта. Това може да бъде съотношението между брутния вътрешен продукт, например, и а, делът на населението, което е между а, 16 и 65 години. Това е един индикатор, който ще отразява процента на заетост или дела на заетост и а, производителността. Тоест един съвкупен а, сложен индикатор, който може да упражни натиск върху економическия фактор по посока на политиката на сближаване, защото а, заетостта също изразява а, сближаването. И още нещо. Всички познавате доклада Ламасур, а, познаваме дискусиите, които се водят по настоящем по темата за собствените ресурси. Може би бихме могли да а, създадем работна група, която да изработи европейска, единна европейска данъчна основа. Това ще бъде една константна основа, която няма да води до колебания, до различия, една стабилна основа, която ще се използва, спазва и която ще зависи от размера на интеграция, която, който е постигнала една държава. Това е нещо, което следва да бъде отрешаващо значение за а, приноса, който дава тази държава към европейското единство. След това получихме въпрос за синергиите по отношение на стратегията 2020 и националните програми за реформа. В това отношение имам предложение. Може би бихме могли да изчислим еквивалентна а, вноска – вноска, която да постига или да дава своя принос за постигане на целите на стратегията 2020. И след като се постигне е, съответния еквивалентен принос, тогава съответната е, държава ще дава своя е, по-голям принос е, в чрез участие в стратегията 2020. Така че стратегията Европа 2020 трябва да бъде един основен а, генерален план за действие, спрямо който да се измерват всички действия. Имаше още един въпрос, който бе зададен. А, дали европейският бюджет следва да се концентрира върху целите на стратегията Европа 2020. Аз бих искал да отговоря утвърдително на този въпрос. Може би ще бъде добре да бъдат разгледани от една страна над индикаторите и да се анализира съвсем точно този проект. Тук става дума за макрорегиони, които включват различни държави. Има еврорегиони. Това могат да бъдат двигатели на европейската политика на сближаване. По време на дискусията по-късно ще се спра на тях по-подробно. Много благодаря. Да, наистина виждаме, че имаме няколко нива на дебатите. На първо място трябва да поговорим за мястото на така наречената кохезионна политика или политика на сближаването и други европейски политики, които трябва да бъдат отразени в бюджета. Разбира се, въпросът е как това отразяване ще се свърже с стратегията ЕСЕ 2020. На второ място трябва да поговорим за методологията, защото всъщност това са две неразделни концепции. Когато говорим за реформа, както е спомена господин Барка, тук говорим за промени на политиката и тези промени трябва да се въвеждат въз основата на определени методологии. Тук говорим за условност, за различни типове реформи форми. Всъщност, сега имаме, имате възможността да задавате а, въпроси. Имаме 20 минути и ви предлагам вие да започнете дебата. Има малък списък. Констанце Крейл и после Хелга Трюпел. Много благодаря. Имам два въпроса и един коментар. Първо искам да благодаря на Фабрицио Барка за това, че той толкова ясно ни е, е, обясни е, тази безмислица във връзка с кохезионната политика и е, по-конкретно е, интелигентната интелигентния, устойчивия растеж и растежът, който е интегративен растеж, приобщаващ е, растеж. Тези три основни думи, използвани на кохезионната политика, са абсолютна безсмислица, защото някои хора се опитват да използват точно тези три думи, за да а, раздробят бюджета на кохезионната политика, така че да хвърлят съвсем малки а, парченца в една или в друга посока, да раздробяват нещата и в крайна сметка да не постигаме нищо в рамките на политиката на сближаване. В Комитета на регионите има схващане, че, поне, че трябва да има поне 7 години преди следващата финансова прогноза. Това е въпрос към госпожа Бресо. Преди да обявим Лисабонската стратегия за провалила се, Така или иначе ние сме определили, че финансовия период до 2013 година с N плюс 2 е посветена на Лисабонската стратегия. Ако започнем от 2014 година, и използваме нова, новия финансов период от 2014 година за стратегията Европа 2020, ще се стигне до абсолютно, абсолютен хаос. Аз искам да попитам защо Комитета на регионите се е насочил толкова много към тази схема два пъти по пет години. И още нещо, господин Динга, що се отнася до устойчивостта в областта на политиката на сближаване, за мен е много неудачна формула, но смятам, че едва ли днес ще ни стигне времето, за, за да успеем да дискутираме тази тема. Хелга има думата. Uh, uh thank you, Utah. Много благодаря. Искам да се върна към материала, който ни беше раздаден от страна на господин Барка. В слайд номер 4 се казва, че е, може би думите интелигентен, устойчив и включващ за растеж са по-скоро абстрактни понятия и трябва да се стигне до конкретните цели, които са разработени във връзка с стратегията на Европейския съюз. И първият – подобряване на условията за иновации, научна и развойна дейност. След това повишаване на образователните нива и на трето място постигане на целите за климатичните изменения и енергетиката. И тъй като аз съм член от страна на зелените, депутат от зелените, според мен има много ясна връзка между иновациите и климатичните изменения между нисковъглеродните или безвъглеродните економики, за които говорим в близко бъдеще. Тази економика е заложена в всички наши програми и според мен с устойчивостта трябва наистина да се обвърже с климатичните изменения и с растежа. Защото ако изберем иновации, които не включват тези климатични цели, тогава сме изправени пред проблем. Виждаме Лисабонската стратегия, какво се случи с нея, защото там нямахме ясни връзки. И според мен, междувременно ние постигнахме напредък именно в тази, в това обвързване между климатичните цели и нашите цели спрямо иновациите, защото искаме намаляване на въглеродните диоксиди, на други токсични емисии. Според мен трябва тук връзката да бъде експлицитна, да бъде пределно ясна за това, че стратегията ЕСЕ 2020 е свързана както с целите по иновациите, така и с устойчивостта и спирането на климатичните изменения. Иначе просто според мен ще се върнем към Лисабонската стратегия. Сега, Връщам се обратно към големия въпрос. Какво представлява истинската комбинация между целите, между стратегията Европейски съюз 2020 и държавите членки? Ако държавите не са готови да участват и не искат да участват в проекти в кохезионната политика и кохезионния фонд, да участват в тази стратегия, тогава отново ще се провалим. На мен, например, ми е интересно да чуя коя е водещата генерална дирекция, какви са необходимите условия за отделните генерални дирекции, как се измерва реалния успех, какво представлява един реален успех. Може би ще успеете да ми отговорите на тези въпроси. Благодаря. Кинга Гонц. Благодаря. Според мен наистина сега обсъждаме най-важния аспект от стратегията да ЕСЕ 2020. Говорим за обвързаността между бюджета и стратегията. Виждаме и неуспеха на Лисабонската стратегия, защото там имахме някои много хубави девизии без ясен път за тяхното постигане, осъществяване. Наистина за мен беше много интересно да чуя за това, че кохизионната политика трябва да включва и петте цели. Според мен най-лошото, което можем да направим е да разделим бюджета в отделни котийки. Да кажем, имаме отделни правила, имаме отделни котийки или чекмеджета. Ето сега чекмеджетата са пълни и да видим какво ще стане сега всички ние сме наясно с опасностите от една такава ситуация. Според мен, какъв е истинският въпрос тук? Тук всички колеги питат едно и също, като че ли. Е. А именно, как да постигнем прилагането, постигането на целите. Да, имаме секторни цели, имаме и териториални проекти, и приоритети, и цели. А на европейско ниво имаме тези целеви работни групи това е нещо, което беше инициирано и в крайна сметка всичко това е много полезно. Не просто да разпределяме откъсваме бюджета на отделни проекти, които не са взаимообвързани. Може би наистина трябва да имаме специални целеви групи, които да съчетаят всички тези цели и проекти. Другия много важен въпрос е как да работим с отделните нива на управление, местните власти, териториалните власти, централното ниво на властта и европейското ниво. Ние нямаме едни и същи структури, нямаме хармонизиране на целите ние все още сме изправени пред този проблем, пред този риск да имаме бюджет, който е свързан с отделните проекти. Бюджет разделен на чекмеджета или на котики на отделните нива. Мисля, че преди да вземем решение за приоритетите и как да правим следващата финансова прогноза, а ние трябва да работим много повече с това структуриране на различните нива ние наистина трябва да обмислим и тази идея за европейския семестър. А, тук не се включваше този тип действия, но според мен има възможност за хармонизиране на националното ниво и европейското ниво. Но определено трябва да разработим всички тези структури и правила за в бъдеще, ако искаме да постигнем успех. Това е едно предложение към моите колеги. Благодаря. Много благодаря, Елиза. Много благодаря. Според мен това наистина е изключително важен въпрос, за който говорим тук. И какъв е моят въпрос? Това е свързан с съвместимостта между пакетът, който разработваме във връзка с економическото управление, защото там имаме много ясна координация, много строга координация с страните. този начин повечето периферни държави сега следват една такава предначертана пътека, при която всички публични разходи се орязват, за да може да се стигне до номинална конвергенция, свързана с бюджетния дефицит. Също така предвиждаме определени наказания, ако се постигне до нарушаване и непостигане на целите – и според мен нямаме необходимите нива на защита, нито при националните вноски във връзка с целите от стратегията 2020 защото някои от държавите, когато урязват своите публични разходи, урязват и всичко останало, което е свързано с образование, обучение, с наука и технологии и ние не ги защитаваме от тази гледна точка. От друга страна има и едно друго явление – а именно орязването на националните партньори, на ползващите фондовете. Сега имаме, ето пред себе си имам Financial Times от днес и там се казва, че само 10% от програмите за 347 милиарда за растеж са изплатени и освоени, защото има държави, които се нуждаят от повече растеж, но те не успяват да се организират, за да създадат агенции, необходимите партньори, които да освояват европейските средства. И тук имаме много важен въпрос, защото по този начин различията ще имаме много повече дивергенция, много повече раздалечаване. И е важно да се включат в европейския бюджет и някои хоризонтални програми, които да компенсират тези структурни различия и липса на баланс. Иначе не виждам как най-проблематичните страни особено онези в еврозоната, просто не знам как те ще успеят да настигнат останалите да участват в програмата 2020. И тук имаме и допълнителен натиск върху ролята на европейския бюджет. Бих искал да чуя повече неща от панелистите в тази връзка. So, als letzter jetzt José Manuel. Uh, und... Последен сега е Жозе Мануел и след това отговорите. Ще чуем. Благодаря, госпожо председател. Аз а, имам нужда от помощ от нашите гости. Искам да знам как ще изглежда следващата многогодишна финансова рамка. От една страна се казва, да, рубриките, перата, които вече имаме, ще се запазят. От друга страна се чуват гласове, които казват, ние се нуждаем от преструктуриране на бюджета или рубриките трябва да бъдат поставени под други приоритети, като например приобщаващо развитие, устойчивост и така нататък. Питам се как трябва да изглежда следващата финансова рамка, каква структура следва да има тя. Аз мятам, че тя трябва да бъде за 10 години, но с абсолютно задължителен междинен преглед след 5 години. По този начин ще създадем институционален мир. Същевременно държавите членки трябва да се наистина задължат да се придържат към тези 5 години. Стратегията 2020, това е емблематично, символично име 2020 и за това при определени обстоятелства трябва да се казва, да се каже, че се нуждаем от бюджетна рамка от 7 години. Но това не е същото. А, ние имаме стратегия 2020, бюджетната рамка за 5 години и от друга страна имаме 5 години и 7 години. за настоящата действаща финансова рамка и за следващата. Всички трябва да дадат своя принос и да се погрижат за по-голяма прозрачност. До сега ни липсва прозрачност. Не знаем къде отиват парите, за какви проекти се харчат. А, много е важно не само на равнище 2, две ние трябва да знаем кои проекти се финансират, кои проекти се подкрепят и този дебат трябва да започне веднага. Тоест, освен това, този дебат трябва да започне на най-низко равнище, от най-долу. Концепцията нула не ми стана ясна. Може би можете да ми обясните още веднъж и как изглеждат конкретно във връзка с тази концепция нещата с програмите за държавите членки. Има ли териториално сътрудничество в тази област? И последен въпрос към гостите ни. Какъв метод бихте използвали за, следващия, за следващата а, финансова рамка? Първо да определим общата сума и след това да я разпределим между отделните а, пера, рубрики. Това ще е подходът отгоре надолу или първо да видим какви са нашите приоритети и за всеки приоритет, за всяка политическа област да определим определена сума, след това да сумираме, да видим какъв е общият сбор от тези отделни цифри и да определим общата сума на бюджета. Кой метод бихте избрали за следващата финансова рамка? Джорджо Ставрикакис иска думата, но с това приключваме наистина изказванията. И след това отново пеналистите. Джорджо има думата сега. Благодаря, Юта. Ще бъда кратък. Имам въпрос на господин Динга. Ако правилно съм разбрал, целта за заетостта е, е, трябва да бъде заместена от целта за производителността. Може би бихте могли да ни кажете малко повече за тази концепция, за да разберем точно какво имате предвид с нея. Yes, uh, before giving the floor to the panelists, и сега, преди да дам думата на панелистите в обратен ред, искам да отправя една кратка провокация към всички тях. Нека да си направим един експеримент. Да речем първите, първата стратегия, дали говорим за стратегия в продължение на 10 години или 5 години. Ако говорим за 5 години, трябва да започнем сега с бюджета, с който разполагаме. Или пък една стратегия, която ще започне с приемането на следващия бюджет. И следващия бюджет ще започне да прилагаме тази нова стратегия. Според мен, тя, това е 10 годишна стратегия, която трябва да започне сега. Ние подчертавам различните измерения, приоритети, цели и трябва да започнем в този момент. Но, разбира се, въпросът е как можем да променим нашите политики, и бюджета в, при бъдещите финансови прогнози, за да бъдем по-ефективни. Но без да отговорим на въпроса за какво става дума тук, дали искаме да променим структурата на бюджета, както изглежда, ако, трябва да, ако се налага това, ще трябва да започнем работа по стратегията през 2014. И сега нека да започнем с нашите експерти. Господин Емил Динга, имате думата. Vă mulțumesc. Mă voi referi punctual la patru probleme care au fost ridicate. Trei mi se adresează direct, una este generală. În legătură cu... Три въпроса бяха зададени директно към мен четвъртата точка от общо естество. Първо по отношение на взаимоотношенията между производителност и сближаване. Социалното приобщаване, социалното включване е цел на кохезионната политика. Това включва също така концепцията за качество на живота. А качеството на живота означава, разбира се, и да се мисли за свободното време, защото човешките същества се развиват най-вече по време на свободното си време. Аз тук не си мислих за а, толкова за чисто економическа концепция, колкото за ефективността на економическата дейност. И когато предложих да се свържат производителността и заетостта помежду си, аз си мислех, че когато имаме, например, много висока цел за заетост, но ограничена производителност, социалното включване или приобщаване не винаги е успешно. И същевременно, ако имаме висока производителност, която обаче не е придружавана от висока квота на заетост, това също е ситуация, която насърчава социалното изключване, социалната дезинтеграция. Тоест, това са статистически фактори, които обаче не могат да бъдат. да доведат до съответния ефект. Затова аз пледирам за това заетостта и производителността да се разглеждат заедно. Когато говорим за концепцията нула, това е метафора, това е, е една концепция, при която може да се изхожда от определени географски, обществени, социални региони, които имат собствена динамика и които могат да се превърнат в истински двигатели на економическия растеж и на социалното приобщаване. Ако всичко това се разгледа още веднъж като цяло, може да се помисли за съответната подобна регионална структура, защото програмите за развитие са от национално естество и критериите, структурните критерии в Европейския съюз не са хомогенни. Най-важният въпрос, който се задава тук, според мен, се отнася до начина по който следва да е структуриран бюджетът. Като искаме тук да вземем предвид целите на стратегия 2020. Аз бих искал тук да се съглася с госпожа а, а, Гънц, която каза, че бюджетът е средство. Като експерт аз бих направил следното. Аз бих разработил наред с европейския бюджет една бюджетна стратегия с съответните цели, териториални цели, цели за сближаване и така нататък, а в бюджета бих имал разходна структура, която да се основава на средствата. И едно средство, както госпожа Гънс каза, не е нещо, което е насочено към определена цел или подчинено на определена цел. Едно средство може да даде отражение върху различни цели. Нещата могат да се структурират така, че да се използва стратегията, за която говорих. Тоест, повтарям, а, отделните рубрики и пера да не бъдат подчинени на една отделна цел. Е, Фабрицио Барка е let's, make the integrated... Доколкото разбирам мисленето на Фабрицио Барка, сега ще получим отговор за нетната нула. Да, кохезионната политика бих я сложил в отделна глава. Не е въпроса. А що се отнася до дългосрочния план, всички институции на Европейския парламент ако са готови да сменят е, годината 2020 с 2024 година в своите планове, тогава можем да говорим за 5 плюс 5 като е, период на планиране. Но в крайна сметка тук говорим е, за определен брой години. Финансовите ресурси са определени със сигурност за поне 7 години, или иначе дори да е 5 плюс 5, защото 5 е твърде късно, кратък период за, за много проекти. Освен това, проектите от последните три години са обвързани с резултатите от проектите от предните 7 години и договорите са готови до петата година за последните три години. Доста трудни изисквания са това, според мен. Какви са аргументите тук? Първо, във всички области понятието развитие означава политика, която се занимава с ефективност, с дългосрочна устойчива ефективност и социално приобщаване. Няма как да променим значението на това понятие. Вторият елемент. Новостта на тази политика е в това, че се искат ясни цели и показатели. Нямаме показатели за трите рефрена, но и имаме показатели за петте приоритета, одобрени от съвет. На трето място имаме комплекс от програмни политики. Имаме три различни цели, които са взаимообвързани. Ето, например, има връзка между устойчивост и иновации. И само политика, която ги покрива, може да направи така, че да има тематични приоритети, които са отделни, за да може да е ясно коя мярка за коя политика се отнася. Всеки път, когато някой прави проект, работи в рамките на дадени ограничения и конкретни цели. И само в рамките на една голяма програма можем да си позволим да имаме отделни цели, работата по които обаче да е свързана. На трето място, как ще направим така, че нещата са различни? Мисля, че измеримостта на резултатите е много важна тук. И ако погледнете таблицата, която съм ви предоставил, отляво са приоритетите на кохесионната политика – има случаи, в които се задава принципа на условност, който се прилага за всички държави членки. Така че той трябва да е достатъчно общ по своята формулировка, за да не отразява ситуацията само в някои от страните в конкретен план. След това идва следващия етап, а именно преговарящия екип на Европейската комисия, обединяващ секторните и регионалните екипи, се включва и тук трябва отново да работим съвместно, за да може да се вземат правит особеностите на всички нива на управление, иначе няма никакъв смисъл. И така, принципите зададени за Европейския съюз като цяло стават задължителни условия. И така, аз няма да ви дам парите или пък няма да приема парите, ако не мога да гарантирам институционални промени. Втората гаранция – е свързана с показателите за измерване на постигнатите резултати. Имаме три нива. Първо Европа като цяло. И тук е, ще има показатели зададени за Европа като цяло. Второ, оперативните програми, които държавите членки ще изберат е, заедно с комисията. Там има също показатели. И на трето място Показателите са резултатите постигнати на ниво проект. Нещо, което много често забравяме. Но всъщност да говорим за прости неща, няма нищо сложно. А именно, който използва парите на данакоплаците, трябва ясно да зададе показателите, с които ще измери постигнатите резултати. И тези резултати не се мерят с часове предоставено обучение, а с уменията, които хората се научат. Че ли не се мерят с километри построен път, а с това с колко минути се скъсила дистанцията между двете населени места. И ако имам още малко време, нека да кажа, че за мен е важно в демократичната в ситуацията на демокрация да има отчетност. И за това трябва да има да се преразглежда тези условия непрекъснато, за да се види къде има противоречия и да се вземат политически решения. Така че поне ще сме прозрачни и отчетни. Фабрицио. Uh, uh, не му отговори на въпрос на господин Фернандес а, или смяташ, че си отговори с това, а, че каза, че не може а, лозунгите е, да се е, прехвърлят директно в функции на бюджет. И все пак имаше малко повече подробности тук. Е, не навлязах в повече подробности, защото иска да коментирам по повече въпроси, а няма и как да коментирам по конкретна схема на бюджета. Това да претенциозно би било. Но бих искал да има в общи линии един общ раздел развитие и там а, да се включат всички програми, които а, допринасят към развитието. Ето, да кажем, тези програми, които в момента са в 1А, те допринасят за развитието, но основно за елемента му свързан с иновациите. А има други, които попадат към на трите елемента на развитие. Госпожо Бресо, имате думата. Euh, Първо въпроса 5 плюс 5. Десет години за проектите, за организацията на комплексните програми. Това е добра идея. По този начин може да се а, осъществи една наистина добра стратегия, а, разполага се със съответното време и след 5 години се извършва преразглеждане, ревизия това е важно, защото при определени обстоятелства може да се извърши приспособяване, адаптация и да се извършат съответните промени. Това може след това да се синхронизира с обновяването на институциите, нов парламент, нова комисия. И там също може да се извърши съответно въздействие, да се окаже влияние върху следващия период. Дали сега да се започне или 2013 или 2014 с стратегия 2020? Аз мисля, че веднага трябва да се започне. Защото сега имаме възможност наистина да насочим а, програмирането към целите. Или Европа 2020 наистина ще бъде общата стратегия на всички, но и на държавите членки, и на, на, на общините, на регионите, и тогава трябва да се финансират всички политически области. а не да се наливат пари само във фондовете като такива. И в това отношение трябва да се започне веднага. Ние се опитваме да направим това, да го правим постоянно в Комитета на регионите, да заложим европейския проект зад бюджета и поне умствено да се застъпваме, да защитаваме тази политика 2020 за всички политически области, защото големите цели на развитие са ясни. Знаем ги социално развитие, развитие на иновациите. А социалното и зеленото, екологичното са два аспекта на иновациите. Това са два съществени канала, чрез които можем да дефинираме иновациите. След това условността или кондиционалността и измеримостта. Условността за нея се нуждаем от прости семпли индикатори. И тук съм съгласна с господин Барка. И ние сме много против това да се създава макроекономическа условност. Това би означавало че ако държавите членки не спазват пакта, от това биха страдали и регионите. И всичко това, което също така влиза в тази концепция, най-долното ниво страда. Всички ще бъдат наказвани, защото държавата не се придържа към пакта за стабилност. Това е важно, защото това би било наистина много сериозно нарушаване на принципа на субсидиарност. А ние сме готови в това отношение, ако се наложи, да а, прокараме нещата и да търсим а, а, справедливостта чакто съда на европейските общности. А условността е за онези, които са постигнали целите или по-добре, или са ги постигнали изцяло а, в а, рамките на стратегията 2020 такива, които са постигнали сближаването. Как може да се гарантира наистина политиката на сближаване да обобщава, да включва всички пет цели, всичките пет точки, за които говори господин Барка? Единен документ, създаването на синхронизиран документ за планирането, за структурирането на програмите, където са включени всички фондове, не само Кохезионния фонд, не само Социалния фонд, но и съвместната аграрна политика, Фонда за развитие на селските региони и ЕФРЕ. Мисля, че това ще бъде една добра възможност да се зададе общата рамка, всеки да определи своите приоритети, разбира се, съобразявайки се с общите цели. Комисията ще ги предложи. Всичко това включено в една глобална рамка. Разбира се, всяка една политическа област също ще има своята рамка, така че да могат да се преследват специфичните цели на съответната област в политиката на селско стопанство, например. Или по отношение на темата устойчивост или постигане на целите на климата е много важно и много важно е да се извърша съвместно планиране, а това съвместно планиране трябва да обхваща всички политически области в съответствие с стратегия Европа 2020 и в синхрон с целите, които а, си е поставила съответната територия. И изхождайки от тези големи стратегии, от тези а, очертани, зададени цели, трябва да се устойностят вече отделните политически области, да се свържат с конкретни суми. Само по този начин може да се действа отговорно в рамките на една съвместна европейска стратегия и от друга страна нещата да се прилагат в съответствие с индивидуалните потребности и специфични характеристики. И още нещо. Регионите, общност, общности, е, общините страдат много от е, съкръщавания на бюджета. Що се отнася до инвестициите в стратегия 2020? Разбира се, може да се инвестира, но аз и мисля, че 1% е недостатъчен, така че политиката да бъде насочена към правилния курс. В това отношение се нуждаем или поне в момента имаме една а, доста а, фиксирана и а, негъвкава рамка, т.е. свободата им на действие е доста ограничена. Мисля, че а, а, бюджетните цели на Европейския съюз трябва да бъдат а, упростени. Да се концентрираме върху собствените ресурси, увеличаване на собствените ресурси, възможност за евробондове, когато, за еврооблигации, когато става дума за големи инвестиции. Изобщо, а, когато искаме да постигнем а, големи, дългосрочно заложени цели, а, всички тези неща следва да бъдат взимани предвид не е възможно да бъдат постигнати подобни цели в политиката на сближаване или в а, стратегия Европа 2020 с един минимален бюджет и при условие, че държавите членки страдат от ограничения в бюджета или мерки за економии. Просто трябва наистина да запазим връзката си с Земята. Ние се нуждаем от ресурси, защото без ресурси не е възможно да провеждаме каквато и да е политика. А, и не можем да осъществим промени на собствената си територия. И мисля, че това е наша обща цел, заедно с Европейския парламент. Не е задължително, обаче тая цел винаги се споделя от съвета. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, das war für dieses Panel. Благодаря. Мисля, че за този а, панел това бяха много добри заключителни думи. Ако не се опитаме наистина да осъществим взаимодействие между отделните нива, няма да успеем да постигнем своите цели, особено тези, които са заложени в стратегия 2020. Със сигурност подобно, както при Лисабонската стратегия, просто ще се провалим. Въпреки, че още вчера го казах и мога да го повторя, когато казвам ние на първо място, на първа линия, никак нямам предвид Европейския парламент. Защото ние винаги сме били застъпници на общностния подход, на съвместния подход – винаги сме били застъпници на това тук на европейско равнище да се съгласува, да се договаряме какво да се прилага в държавите членки, в регионите и, е, и унази, е, и е, ако някой се противопоставя на това, това винаги са били държавите членки. Не бих казала даже съветът, защото съветът не е чак толкова сплутен, а отделни държави членки се противопоставят. Искам да благодаря на всички, които ни помогнаха които ни помогнаха да намерим а, своята позиция, своето становище, което през а, юли 2011 година ние ще приемем като общо становище на Европейския парламент за, следващата финансов, за следващия финансов период в пленарна зала. Още веднъж повтарям, много благодаря е, сега започваме с втория панел. Не сме чак толкова изостанали или закъсняли с е, графика. Okay.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 Liebe Kollegen, um, if you want to continue your conversation, then please... Колеги, ако искате да продължите разговорите си, моля направете го извън залата. Liebe Kollegen, wir sind jetzt... Um... Скъпи колеги, стигнахме до четвъртия панел – Господин Фабиан Цулейк е нашият модератор. Той е главен економист Центъра за европейска политика или на Центъра за европейска политика. Директора на Европейската инвестиционна банка, който отговаря за институционални въпроси, Доминик де Краенкур. От ясната ми страна седи Амели Барбие Гошар, тя е научен консултант в Центъра за, за аналитични стратегии Керсти Калюлайт от лявата ми страна, която е член на Европейската сметна палата и Андраш Вертеш, който е председател на председател на економическите научни изследвания в ГЕКА. И господин Цолек има думата. Благодаря много. Благодаря, че ме поканихте тук днес. Искам да кажа няколко думи за Европейския център за политика. Ние сме независим мозъчен тръст с е, множество, е, с участието на множество е, участници. Занимаваме се с преглед на бюджета и управлението на бюджетите на Европейския съюз, както и начина по който им се отразява Лисабонския договор. Мисля, че това е много добър на че много добре се свързват тези неща с на тази част на нашата, нашето изслушване, а именно как бюджетите да насърчават инвестициите и да се допълват с националните бюджети. тук трябва да говорим за, как, за това как да увеличим ефективността на европейския бюджет, независимо от неговия размер. Има много различни и трудни въпроси, свързани с тази тема. Дебата продължава. Знаете много добре, че все още се говори за гъвкавостта е, във връзка с е, бюджета за 2011 година е, и това е много важна тема. Също така се говори и за економическото управление и ролята на бюджета в тази връзка. Има четири основни въпроса, на които ще се опитаме да отговорим сега. Първо, какъв вид разходи трябва да попадат в центъра на дейността на европейския бюджет, така че да има повече европейска добавена стойност и да има по-добри резултати за общественото благо. И тук това означава, че трябва да говорим основно за стратегията до 2020 година. Всичко това е свързано и с начина по който работи бюджета днес, основно насочен към селското стопанство. След това, въпросите свързани с опростяването, и с гъвкавостта, Третата важна голяма област тук е, е свързана с връзките между националните бюджети, европейския бюджет и начина по който европейския бюджет за, е, и дебата за европейския семестър може да осигури допълване с националните бюджети. И също така можем да говорим за добавената стойност. Да кажем, там където би се използва за насърчаване на консолидирането на публичното финансиране и дали това може да добави към други области, да кажем в регионалните бюджети. Другият важен въпрос е използването на ефекта на левреж за инвестициите. И тук говорим за множество различни области, не само за финансовите инвестиции. Много важен въпрос е това, особено като се има предвид кризата с обществените финанси кризата ще е доста сериозна в повечето европейски страни в следващите години. Освен това, не трябва да забравяме, че по отношение на частния сектор също има проблеми. как можем да го интегрираме по-добре? И след това, как можем да направим така, че да инвестираме в економиките на по-слабите економически държави членки, особено като имаме предвид кризата на еврото и начина по който тя се развива в някои страни. Как да се върнем към растежа в тези страни и откъде да се намерят инвестиции, защото изглежда, че тези инвестиции не могат да дойдат от самите страни, които са засегнати. И в, в по-общ план как да се противопоставим на някои от дисбалансите в макроекономически план в Европа. И така, това бяха обедните ми думи. Да, много сериозна е темата, но ще помоля всички оратори да се ограничат до 5 минути, а, за да може после да имаме време за дискусия. Давам думата на господин Гренкур. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо председател на комисията, за това, че ме поканихте тук. Да, вие очертахте а, началото на проблема, а именно това, че всички бюджети в момента са изправени пред трудности, и националните, и европейския заради кризата. Трудно е след края на кризата, ако въобще можем да говорим за край в момента. И за това в такива ситуации много често а, се насочват средствата към наложителните разходи, а не към по-дългосрочни инвестиции. Банките, от друга страна, също имат проблеми, трябва да консолидират капитала си и да се адаптират към новите изисквания на Базел, за да може да работят при новите изисквания. Така че и бюджетите имат ограничения, и в банките има ограничения, и въпросът е тук как тогава да се използват най-добре е, наличните средства в европейския бюджет и в Европейската инвестиционна банка. Мисля, че е, тук можем да говорим за два типа финансиране. От една страна има грантове от европейски бюджет, от друга страна обаче има капитал и заеми от Банката на Европейския съюз, от Европейската инвестиционна банка. Как могат да се използват тези средства най-добре? Аз, аз ще твърдя следното. По-добре да се използват заеми и капитал, отколкото грантове. Второ, могат да се използват и двете съвместно и, и това има своите предимства. И ако това се прави, трябва да се види кои ще са и как най-добре може да се провери тяхната ефективност. И е, на трето място, има ли ситуации, в които е, могат да се използват и грантове, и заеми. Защото има ситуации, в които ако инвестициите могат да постигнат възвръщаемост, тогава може би е по-добре да се работи с заем, защото иначе грантовете могат да отидат за нещо, където няма възвръщаемост. Става дума за ефективно за използване на бюджета. След това, в крайна сметка, има начин да се финансират тези разходи чрез Европейската инвестиционна банка. И така трябва да се внимава много къде да се използват заеми, къде да се използват грантове и къде да се комбинират двата варианта. Какви биха били предимствата на комбинирането на грантовете и заемите? Ами първо, ефекта на умножаване е много важен. Ето, например, добър пример за това е финансовия инструмент за споделяне на риска за научната дейност. Какво става тук? Банката е, има възможност да предоставя финансиране до 10 милиарда за рискови и научни проекти. То започваме с един проект, но имаме мултипликатор от 10. 10. Така че какво става? Предоставят се, да кажем, 10 милиона заеми. Ако един от тях за 10 различни проекта. Ако един от тези проекти доведе до неуспех, останалите 9 ще бъдат успешни. И за това виждате, че има ползи в това комбиниране. Могат да се е, комбинират различни финансови инструменти. Друг важен въпрос е дисциплината и контрола. Когато трябва да се връщат пари по заем се прилага много повече анализ и наблюдение още от самото начало на проекта и се е, преглежда внимателно дали може този проект да си изплати заема. Това е много важно за ефективността, защото средствата отиват за най-добрите проекти. С тези инструменти сме постигнали много успех. През последните 3-4-5 години за научно-развойна дейност, за инфраструктура, за фондове за инвестиране, инвестиране в инфраструктура и прочее. Трети елемент. Какви са основните характеристики, е, които трябва да настояваме да са на лице, когато предоставяме смесени инструменти? с грантове от европейския бюджет и с капитал от Европейската инвестиционна банка. Ами тук има три основни характеристики. А, простота, първо, нека да обясня. Простотата е много важна. Инструментите, които са непрозрачни, е, много добре знаем до какво са довеждали в миналото. Не ни трябва нещо твърде сложно, трябва ни нещо просто, прозрачно, видимо, така че да е, има сравнително ниски разходи за въвеждане, да се, може да се повтарят а, е, проектите в различни политически области, да е лесно за контролиране. Второ, въртене. Какво имам предвид? средствата, които отиват чрез финансови инструмент, се изплащат обратно, връщат се обратно. И тези средства, които се получават обратно за а, изплащане на заема, отново се въвеждат в системата, като се инвестира в подобни проекти, в други подобни проекти. И какво става? Това се превръща в елемент, който е бюджетно неутрален, защото не трябва да се заделят нови бюджетни средства за тези проекти. И накрая, каталитичният ефект. Защо? Важно е да привлечем и средства от частния сектор, за да не се ограничат проектите до бюджет на Европейския съюз и до капитала на Европейската банка, а да има и други партньори, които да дойдат с допълнително финансиране. Имаме пример за това от миналото и има добър потенциал за в бъдеще. Сега, проектните облигации. Много важен въпрос. Бих се занимал с него за още няколко минути, но виждам, че времето е ограничено. Надявам се, че ще има въпроси по този въпрос. При всички положения тези облигации са подобни, са типични за този тип смесени инструменти, но не трябва да се сменят, объркват с еврооблигациите и с така наречените юнкерови облигации. Много важно е това. Заключение. Бих искала да кажа, че е много важно в тясно сътрудничество с комисията да продължим да работим напред и да създадем рамката за подобни съвместни инструменти и за в бъдеще, за да може този умножителен ефект, мултипликационен ефект е, за инструментите действително да се получи и да включим и други участници, включително и е, от частния сектор. За да не работим само с сегашните клубове на установени инвеститори. Благодаря много. Надявам се, че ще имам възможност пак да взема думата по-късно. Благодаря много. Да, действително ще ви дам е, още няколко минути. Но първо искам да ви задам въпрос за бъдещето на следващата многогодишна финансова рамка. Какво е основното нещо, което трябва да направи Европейската инвестиционна банка по по-различен начин, отколкото а, действа сега, в момента? Доста труден въпрос ми задавате. А, и така, изнавиделица ми го задавате. Но, ако трябва да отговоря веднага, може би трябва да кажа следното. Трябва, консолидирахме опита от последните години. И по някак... в тези години в някои случаи а, а, и с или с отрицателен резултат а, преоткривахме топлата вода в много области. И какво се получи? А, е, трябва вече, е, възоснова на натрупания опит, да преминем към няколко съвсем прости каталитични инструмента, така че те да са хем ефективни в подкрепа на политиките, хем да са много ясни и видими за гражданите на Европа, за да можете да видят, че ние работим заедно – вървим река за река с европейския бюджет, като Банката на Европейския съюз за дългосрочни инвестиции. Благодаря, госпожа Барбие Гошар. Today, to... За мен е истинско удоволствие да бъда тук сред вас днес, за да говорим за принадената стоеност на публичните разходи. Важно е да се правят пулове от финансовите ресурси на европейско ниво, те да бъдат събирани заедно, за да се постигат по-активно нашите цели. Тук много важен е въпросът как да се из, изразходват средствата, публичните средства, по възможно най-ефективния начин. Вече този въпрос става изключително важен, тъй като говорим за бъдещето на европейския бюджет. Фокусът днес е как да карчим, как да разходваме средствата по-добре, а не толкова как да разходваме повече заедно. Тук трябва да се подсили и управлението на много нива в Европейския съюз. Чрез този, по този начин можем да затегнем контрола и начина по който се разходват публични средства. Затова е важно да има пулове от средства на европейско ниво. И това изглежда като едно средство, чрез което по-ефективно да се разпределят публичните разходи на европейско ниво. На първо място искам да подчертая необходимостта да се разглеждат с европейските финансови средства по агрегатен начин, заедно. Това означава, че те трябва да се разглеждат на общностно ниво, както и на национално ниво. По този начин ще разполагаме с коректните познания, с коректните данни за съответните финанси в държавите членки на национално ниво, както и финансовите практики в паневропейски мащаб. Това означава, че публичните финанси, публичните финансови услуги а, могат да бъдат дефинирани като услуги, които се достават на общностно ниво. Също така имаме различни нива на централизация. Например, различните преференции, съществуването на ефекта на концентричните кръгове или дори реализирането на економии от мащаба. От економическа гледна точка, економиите от мащаба се отнасят до предимствата при разходите за увеличаване на мащаба на производство. Тук имаме разходи за единица произведена продукция, които водят до съответния растеж. Но какво означава събирането и съчетаването на ресурсите? Това означава заедно да се финансират цялостно или част публичните разходи. В този контекст Общите ресурси могат да се възползват от економиите от мащаба и съответно да се намалят националните разходи по някои публични пара. Това е един инструмент, чрез който се постига по-ефективен начин за използване на публичните ресурси. В кои политически области може да се прави това? Например, научна и развойна дейност, транспорт, енергетика, както и сигурност и отбрана. Защо трябва да се изберат точно тези области? На първо място, защото значителните економии от мащаба могат да бъдат открити най-вече в а, държави, в които има голямо разходване на капитал, извинете, в области, в които има раз, голямо разходване на капитал, например транспорт, енергетика, сигурност и отбрана. На второ място, защото именно в тези области имаме поощрение и разработване от страна на стратегията Европа 2020. На трето място, защото за някои от тези области на политика не общностните европейски разходи вече съществуват, особено в научна и развойна дейност, както и в областта на сигурността и отбраната. На второ, на четвърто място, защото тези области са централизирани и представляват пример за други части на света за управление на много нива. А също така могат да се ползват и други примери, като да речем от Канада и Швейцария. Как могат да се оценят ползите от събирането и общото ползване на ресурси? Съществуват вече някои примери за такова общо ползване, например ОКАР. ОКАР дава възможност на държавите членки да реализират економии от мащаба. Например, един такъв проект като А400М изисква разходи от 4 милиарда евро. Определена част от тези разходи са фиксирани разходи. Те не са повтарящи се разходи, например избор на производствената верига, производствени мощности и така нататък. Тук също се казва, че независимо какъв е броя от държавите членки, които участват, тези разходи се определят про рата в зависимост от участието. Ако само една държава членка подкрепи това, тя, това участие ще струва 5 милиарда евро. Ако 5 държави участват, тези фиксирани разходи могат да бъдат намалени и да стигнат до 4 милиарда евро на страна. Проучването на принадената стойност все още е в процес. В момента аз координирам изготвянето на доклад в цяла Европа по този въпрос. И а, този доклад ще бъде публикуван следващата пролет. А също така подпомагаме и проект на Европейски изследователски съвет, чрез който наистина да се изчислят ползите от създаването на пулове от ресурси на европейско ниво за някои подобласти, както за публичните финанси, така и за растежа и заетостта в Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря. За да постигнем такива економии от мащаба, ние разбира се трябва да постигнем голяма ефективност и ефикасност на европейско ниво. И това са темите, с които ще се занимаваме. И всъщност това е важна тема и за а, сметната палата. Искам да ви задам същия въпрос. Дали има а, някаква роля, някаква промяна на ролята на а, сметната палата, която се, които да се отразят на бъдещата работа в Европейския съюз? Благодаря ви, уважаеми господин модератор. Благодаря ви за възможността да споделя своите идеи за бъдещето на Европейския съюз. На първо място да кажа, че говоря от свое име, а не от името на Европейската сметна палата. Разбира се, моята мисля може би са повлияни и от сметната палата, защото аз съм нейн член. Съюза да изисква бюджет, който е горе 1% от БВП на целия съюз. Тези 140 милиарда годишно са огромна сума пари в абсолютни стойности, но миниатюрна в сравнение с економиката на Европа като цяло. Тук обаче имаме едно ясно съобщение. Държавите членки похарчват 35% докато Европейския съюз може да похарчи само 1% за БВП. Всъщност, наистина сериозно трябва да помислим за това как да се харчат средствата, така че да бъдат повече от капка в океана. Частта от земеделие 43% от настоящата финансова рамка има за цел да отговори на, на променливите търсения на земеделски продукти. Това се прави по най-добър начин на едно общо ниво, за да се избегнат изкривяванията при намесата. И поради тази причина държавите членки решават да делегират тази дейност в своите собствени бюджети на европейския бюджет. Добре, това поне не спестява какофонията от различните земеделски политики, независимо дали остава въпроса за това дали трябва да е толкова а, щедър или трябва да е малко по-конструктивен, за да се гарантира гореспоменатата цел. Чрез намаляването на заведението ни остава 70 милиарда а, годишно. И тази част от бюджета също може да бъде считана за добре разходвана, тъй като се стремим като мини общи цели, които са общи за целия Европейски съюз и най-добре се управляват на наднационално ниво. Дали това отговаря обаче на настоящата финансова рамка? Не мисля. Защо? Достатъчно да предположим, че ако управляваме само 1% от БВП, вие няма да достигнете до толкова широка част от области от публични действия, както при националните бюджети, което представлява една значителна част от БВП. Но бюджетът, за съжаление, в момента е ужасно фрагментиран от подкрепата на дейности, свързани с защита на потребителите, до подпомагането на деца, които не се справят толкова добре в основното училище, от подпомагането на регионалните власти в държавите членки, до навлизането в цифровата комуникация, до организирането на кампании срещу прекомерната злоупотреба с алкохол. Също така бих искала да разгранича между факта, че Европейския съюз създава правилата за равнопоставеността, а също така и различните финансови дейности на Евросъюза, чрез които се гарантират равни условия. Ние се нуждаем от ясни правила, например как да се защитават потребителите. Това са сравнително ефтини правни и административни мерки. Дали трябва да ги допълваме с нуждата от предложения за разпределянето на всички тези а, толкова малки суми, с които разполагаме в бюджета? Не смятам, че това е необходимо. Схема от този сорт са много скъпи за управление, понякога са много трудни за оценка. Понякога се оказва, че имаме проекти, които за самите държави членки не изглеждат най-качествените. Тук имаме два принципа. Да направим това, което държавите членки не могат да правят по-добре на наднационално ниво. Това е принципа на субсидиарност и да не се харчат парите, да не се разпръскат средствата по малки безмислени траншове, а именно принципа на концентрация. Прилагането на тези принципи аз бих отделила кохезията за победните държави членки и инфраструктура. Аз бих заложила определени цели за тях и, и с тях и отделянето на определени средства за имплементирането на националната, националния бюджет, а не настоящата схема. В допълнение, аз бих доставила повече средства и за изследователска дейност. До някъде, защото всички тези изследователски дейности не са национални по своята природа. А, бих отразила всичко останало. Комисията ще има много по-малко, за което да отговаря по отношение на управлението на фондовете, може би тяхната участност а, трябва да бъде по-полезна при а, прилагането на политиките, на и координацията. Благодаря ви за вниманието. Сега, може би, пък трябва да отговоря директно на вашия въпрос. Мисля, че с последното изречение вече успях да отговоря. Ако бюджетът не е толкова фрагментиран и финансовото управление е по-прозрачно и ясно, ще бъде много по-лесно и за сметната палата да намали ресурсите, които в момента разходваме за проблеми свързани с управлението на финансите. също така можем да разгледаме фактът и за това дали политиката, финансовата политика въобще е била достатъчно успешна. Благодаря. Много благодаря. Искам да благодаря най-напред за, за тази а, покана и за възможността да се изкажа пред вас. Най-напред ще говоря за пет неща. Принадената стоеност е една от най-важните концепции в Европейския съюз. Това не само е предварително условие за бюджета, но също така определя координацията и законодателството. Имаме някои фактори, като например подсилването на общия пазар и европейския семестър, чрез който да се подобри координацията. На второ място, разходите на европейско ниво трябва да доведат до повече прозрачност, ако средствата не се харчат на национално и регионално ниво. Ясно изречението, но е по-лесно да се каже, отколкото да се свърши. Защо е толкова трудно да се постигнат тези цели? Мога да изброя три причини. На първо място, почти не е възможно да се квалифицира европейската принадена стойност. Необходима е някаква дефиниция, някакво лице, както често се случва в економиката. На второ място, различните държави, членки, различните експерти имат различни представи за това какво представлява европейската принадена стойност и какво не е влиза в тази дефиниция. На трето място, много е трудно да се предвиди в процеса на планиране, защото разходите най-вече са свързани с проекти и инвестиции. И това означава, че имаме въздействие върху средносрочните и дългосрочните и в същото време е, планове и в същото време е много трудно те да се предвидят. Това е на микрониво. На макрониво има, разбира се, някои изчисления, някои прогнози, но има прекалено много шум в системата, които понякога променят нашето първоначално мнение. И така европейската добавена стойност, това звучи много добре на теория, но е много трудно да се използва на практика. И така, какво да правим в тази ситуация? Аз съм следвал един практически подход, много сходен в някои аспекти до това, което каза Нали Барбие Гошар. От литературата съм направил един примерен списък от някои дейности, свързани с европейската добавена стоеност. На първо място проект с много мултиплициращи фактори или економии на мащаба investments in competitiveness, cohesion, energy networks, climate change, transport, and so on and so on. Second possibility. Втората възможност. Example, food security, protecting and тук трябва да имаме предвид и сигурността на храните, чрез която се постигат и много от нашите цели. На трето място синергията с вътрешния пазар например ОСП, кохезионна политика, центровете за изследвания и така нататък. Каталитичният ефект или ефект на концентричните кръгове например, каталитичен ефект върху качеството и мобилността на работната сила, структурата на трудовия пазар, образованието и така нататък. Или външните излишъци или спестявания, Европейския съюз е световен глобален играч, участник на пазара. Това, теоретично казано, са дейностите, които водят до европейска добавена стойност. Но дали сме сигурни, че осъществяваме всички тези дейности? Сигурни сме, можем да използваме думата sure, сигурни, защото това е името и на вашата комисия. Но как можем да оправдаем използването на добавената стоеност в европейския мащаб? Какви аргументи може да приведем? Мога да кажа, че тук е достатъчно да повторим казаното от господин Кренкур. Тоест, трябва да имаме голяма опростеност. Андре Пир каза вчера, че единствената възможност да направим тази политика и тази стратегия надежна е да постигнем голямо упростяване. Ако анализираме е проблема свързан с субсидиарността, тук искам да задам следния въпрос. Смятате ли, че хората имат по-голямо доверие към националния си бюджет, отколкото към европейския бюджет? Ами едва ли. Хората не сравняват бюджетите. Не сравняват бюджета на Европейския съюз с националния бюджет. Хората са удовлетворени и са доволни, ако получат подобрение от благодарение на европейските ресурси. Аз поддържам позицията, изказана от господин Барка тази сутрин. Не е, не е възможно да достигнем съвършенство в рамките на един финансов мандат. Що се отнася до задълженията на Европейския съюз по а, управление на проекти, инвестиции и така нататък, всичко това трябва да се осъществява практически, а не на теория. Всички тези дейности, всички тези резултати са измерими. И поради тази причина аз предлагам да се концентрираме върху измерването на ефекта и резултатите. Европейския бюджет е много по-малък, отколкото е, нашите потребности. И ако имаме целево разпределение и освояване в националния бюджет, както и тук, имаме много малка възможност да поправим своите грешки. И на пето място, ние сме научили много, имаме практически опит и трябва да се възползваме от него теорията няма да достигне много отвъд вече постигнатото. Измерването на резултатите, да се учим чрез опита, това е което ни трябва. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря. Сега имаме време за въпроси, е, да проведем кратък дебат. Само една мисъл ме връхлетя, която ще споделя. Тук говорим за европейската добавена стойност и като че ли най-вече се фокусираме върху нещата, които трябва да правим. Например, наистина, когато разсъждаваме за европейската добавена стойност, но всъщност не сме обсъдили как се се измерява това с реалностите на европейския бюджет, такъв какъвто изглежда той в момента и какво трябва да правим по-малко в бъдеще. А, вече тук си спомням този повтарящ се дебат за земеделието, за селските региони и за подпомагането на по-бедните региони в Европа. Може би тук трябва да проведем тази дискусия, дали а, такива дейности представляват европейска добавена стойност в контекста на това, което вече чухме. И така. Е, Суден сега давам думата на колегите. Хелга Трюпел е първата, след това Макинес. And, and then I come to my questions. Um, very disappointing for me. Yesterday, for example, on the panel we heard първо политически коментар, после въпрос. Вчера в един от панелите двама от ораторите казаха, най-добре е да се инвестира в малки и средни предприятия, особено в е, малките предприятия, защото те са най-инновационните, те и намират новите идеи. Е, също е добре да се инвестира в новите модели на интелигентните градове. Моят коментар тук е следният. В следващия бюджет и с ИТЕР изглежда, че правим точно обратното. Е, не вземаме пари именно за рисков капитал, а Напротив, вземаме парите, които биха могли да отидат за научно-развойна дейност през 2012 и 2013 година. Мисля, че правим точно обратното на това, което би трябвало да направим. А, а сега въпросите. Искам да попитам за подхода на Европейската инвестиционна банка към следващата многогодишна финансова рамка и към стратегията Европа до 2020. За какви как ще се отразят тези елементи на проекта, проектите на Европейската инвестиционна банка? Следващия ми въпрос. Става дума за европейската добавена стойност. Дали намаляването на въглеродния диоксид трябва да се разглежда като един от важните показатели тук. Той е важен показател по отношение на политиката за промените в климата. Друг въпрос за европейската добавена стойност, като говорим за Еразмус или обучението през целия живот, или дори целта за постигане на достъп до широколентов интернет в селските райони. Смятам, че в тези области определено има европейска добавена стойност. Може би можете да направите коментар по този въпрос. И накрая, ако говорим за големите цели, какво трябва да правим и какви трябва да са бъдещите ни инвестиции. Мисля, че е, това, което вие казвате е много, много скептично. Поставяте под въпрос самата идея, че нещата са измерими. Ако толкова скептично подхождате към големите неща, към връзката между държавите членки и европейското равнище, тогава може би именно е, съвета, подхода на съвета приемате тук. Смисъл да се работи на ниво държави членки, а не на ниво Европейски съюз. Благодаря. Благодаря много, госпожа председател. Съжалявам, че не бях тук вчера, но нямаше как да пристигнем поради снега в Ирландия. Там е студено и по други причини, знаете. Но като докладчик сянка за бюджета за селското стопанство за следващата година бях особено заинтересувана от изказването на члена на, на Сметната палата. Изглежда, вече сме взели решение да имаме обща стелско-стопанска политика. Договорът остава така. оставя положението същото. Що се отнася до бюджета, описахте го като щедър, но а, казахте, че приложението му не е добро. Честно казвам, според мен а, думата щедър по отношение на бюджета за селското стопанство а, съвсем не е подходяща. Тук говорим за много сериозни въпроси за продоволствената сигурност, за защитата на околната среда, и за развитието на селските райони. Така че, ако говорим за средствата, трябва да имаме предвид, че има ограничения и някои питат какво трябва, в коя области трябва да ограничим средствата, да ги намалим. Аз обаче питам нещо друго. Какво трябва да правим по-добре? Мисля, че е, продоволствената сигурност не винаги се смята за важна. Защо? Защото ако някой никога не е гладувал, въобще не може да си представи е, каква може да означава недостиг на продоволствие. През последните години намалихме е, средствата за е, развитие които отиваха в трети страни и насърчаваха селското стопанство. И така, каква е целта тук? Просто да се уреже бюджета за селското стопанство, само за да не останат други области без бюджет? И как според това ще се управляват природните ресурси, като същевременно се гарантира продоволствената сигурност и за гражданите на Европейския съюз, а и за много други хора по света. Мисля, че има по-добри начини да се работи. Аз съм. Ам, аз се занимавам с сълскостопанска економика и не съм много сигурна, че трябва да подхождаме тук с вносни модели трябва да вземем най-добрите решения за бюджета, за общата селскостъпанска политика и за общо, обществото като цяло. Благодаря. Аз се включих също в списъка на задаващите въпроси. Най-радикалният подход тук сред панелистите има членът на Европейската сметна палата с насока. Моля ви да се концентрирате върху наистина важните неща. Наистина важните неща са селското стопанство, политиката на научни изследвания, политика на сближаване, но когато говорим за сближаване за най-бедните наистина, най-бедните от бедните и същевременно концентрация в групата на най-бедните да се концентрираме върху инфраструктурни мерки, така че те да могат да наваксат а, спрямо останалите в Европейския съюз. Всички останали, ако имаме този принцип на концентрация, всичко останало следва да попада и да се управлява от принципа на субсидиарност. Тоест всичко това, което правим, което искаме да реализираме, което е свързано и което искаме да реализираме с целите, заложени в Европа 2020, това са мерки, неща, които трябва да се реализират от държавите членки. Това би означавало обаче, че от бюджетите на държавите членки трябва да се отделят – субсидии за регионите. И употребявайки думата субсидия, аз всъщност съм лишена от риторични средства, защото субсидиите официално са, националните субсидии са забранени в Европейския съюз. Така че това, което аз мисля, е, че ние трябва да променим подхода, нормотворческия си подход, така че да сме в състояние да осъществяваме принципа на субсидиарност по начина, по който вие току-що предложихте. Това ли имахте предвид или казвате, че регионите, че и в този случай за регионите трябва да действа принципа на субсидиарност и те трябва със собствени сили да намират изход от ситуацията, както е в богатите държави, въпреки че богати казвам в кавички, защото е ясно, че и в така наречените богати държави, членки на Европейския съюз, в момента има много големи мерки за економии. Тоест, принципа за субсидиарност да действа до това ниско регионално ниво или искаме така да а, променим законодателството, уреждащо отпускането на субсидии на европейско равнище, така че да сме в състояние да съуправляваме и в държавите членки. Защото е ясно, че стратегията Европа 2020 може да се реализира само с помощта на държавите членки, ако ние от страна на Европейския съюз създадем е, необходимите стимули на различни места. Така че това е моят въпрос. Вие как си представяте нещата в това отношение? Извинете, но преди това Кинга Гънш. Е, е, I also have some comments and the basic question. Uh, благодаря и аз имам коментари и въпрос. Европейската добавена стойност не е някаква игра, при която едни печелят, а други губят. Напротив, може да се а, получи така, че всички да печелят. Може да има добавена стойност на Европейския съюз и трябва да се гледа в дългосрочен план. Вярно, че дългосрочният план сега остава на заден план, защото има много а, спешни потребности, но а, този вид мислене а, не е, а, е, добър. Много от вас споменаха конкретни примери и те са важни. Искам да а, спомена нещо споменато от господин Греян Кур, а именно, че най-добрите проекти са онези, които имат каталитичен ефект. И е, мисля, че това е вярно. А, аз съм, бях докладчика по а, инструмента за микрофинансиране и той беше точно такъв. Така че знам много добре, че сте прав. Този а, инструмент обаче а, е, е, трябваше да има възвръщаемост, но тъй като е твърде кратък неговия период на действие, четири години револвиращият ефект нямаше как да се усети. Другата цел беше да се достигне, достигнат а, онези, които не е, вземат кредити от търговските банки. Целта е, е да постигнем резултати е, във връзка с устой... с приобщаващото развитие а, и да достигнем а, именно тези хора, които нямат достъп. Госпожа Бошар работеше по връзката между националните бюджети и че има европейска добавена стойност а, и че трябва да се а, излезе извън стандартния е начин на мислене, именно търсене на приходи за националния бюджет, но за тази цел ни трябват добри примери и за това а, събираме такива примери, за да убедим съвета. Благодаря. Чеслав. Czy moglibyście się Państwo pokusić o ocenę, na ile efekty можете ли да прецените какви са резултатите във връзка с, заделените 1% средства от европейския бюджет? Това, или това са по-скоро резултати от а, общия вътрешен пазар? Тоест аз си задавам въпроса доколко този 1% заделен в бюджета води до конкретни резултати. Мисля, че този анализ ще ни позволи да разглеждаме нещата от малко по-различен ъгъл. Има анализи, които показват, че парите, които отиват до крайния бенефициент, всъщност водят до големи резултати и за онези, които са похарчили парите, онези, които са ги отделили. Но по този начин ще влезем в една друга бюджетна философия. В този смисъл е важно да предприемем нещо тук. Тук имам предвид да създадем една координация едно економическо управление тук на ниво Европейско, Европейски съюз, защото ние правим първите стъпки тук. Много важен е този доклад за единния пазар. Ясно е, че ние трябва да заздравим този единен вътрешен пазар, а и координацията на финансовата политика също няма да бъде погрежен подход, както на финансовата, така и на фискалната политика. Вие говорихте също така за обединяване на финансови ресурси, транспорт, енергетика, научно-развойна дейност. Всичко това са неща, които звучат добре. В тази последна област обединяване на ресурсите, на финансовите ресурси в научната дейност. Разбира се, самият аз имам известни наблюдения, но искам да ви попитам какво мислите вие, защото всичко това трябва да се проследява по някакъв начин на европейско ниво. При нас, в нашите, от нашите университети, много студенти имат възможност да получат а, стипендия, да изкарат стаж в друг университет и след това имат възможност да останат там, да бъдат назначени. И сега моят въпрос е, ако едно такова, ако един такъв студент, ако един такъв научен работник а, бъде назначен в друга страна, как излежат нещата с финансирането? Може би в замяна университетът има възможност да изпрати гост професор от другия университет, защото този университет трябва по някакъв начин да запълни дефицита си, да запълни дупката, която се е получила вакантното място от съответния преподавател, който е отишъл на друго място. Има различни регионални програми. Програмата Балтикум, програмата Дунав и така нататък. Възможно ли е тук, на този етап, защото не бива да забравяме, че наистина има много големи вътрешни различия в Европейския съюз. Знаете, след разширяването на Европейския съюз, след поредното му разширяване, се получи голяма разлика, защото новите държави членки са много по-различни от старите един въпрос, свързан с Европейската външна служба. Струва ми се, че тук трябва да имаме много големи средства, които да заделяме за природните бедствия. Това според мен трябва да е наш приоритет и а, тази служба наистина да доведе до конкретни положителни резултати структурата на тази външна служба на госпожа Ештън все още не е готова. И в заключение, госпожо председател, ние нямаме ясен анализ на това, което Съюзът е постигнал. Ние се нуждаем от това, обаче, когато разсъждаваме за новата структура на бюджета. Ja, danke sehr. Uh, jetzt Michel Dantin. Благодаря много. Сега Мишел Дантал. Много благодаря, госпожо председател. Аз съм изненадан, че при тази дискусия различните участници не поставиха акцента върху вида на разходите. За съжаление, микрофонът се изключи. Вие говорихте за инструментите, за които да дават възможност за активиране. Има най-различни политики, Еразмус и така нататък. При една политика, която по-скоро по естеството си е инвестиционна политика, или когато се създава транспортна или енергетична инфраструктура, структура на а, товарните превози. Това, са, това е инфраструктура, която се залага дългосрочно. От нея очакваме функциониране поне след 20-30 години напред. Няма ли принадената стойност да е по-голяма, ако по-голяма част от бюджета се разходва за е, това, за е, да се провеждат големи инфраструктурни проекти, защото това ще се отразява положително на растежа на брутния вътрешен продукт. Благодаря. Елтер. Е, е Благодаря, госпожо председател. Какви коментари искам да направя аз? Всъщност, наистина става дума за въпроси, Извинявам се, че забравих името на експерта от Сметната палата, но наистина идеята е, че трябва да се фокусираме върху бюджета и този бюджет трябва да работи за Европейския съюз. Искам да попитам какво мислят и другите експерти в панела. Дали са съгласни, че трябва да се концентрираме и в други области на политики или вече имаме достатъчна диверсификация? И не трябва да се намесваме в твърде много области. Наистина не можем да променим размера на бюджета и по какъв начин може да гарантираме, че ще имаме такива мерки, ще имаме такъв ливарич. Искам също така да разбера дали за момента областите, върху които работим, трябва да бъдат премахнати, тъй като те не изпълняват предварителните условия за постигането на европейска добавена стойност. Или пък трябва да включим нови области, нови политики и по-конкретно към госпожа Барбия Гошар, защото вие разгледахте целият този си въпрос за собствените приходоисточници. Искам да разбера какви са резултатите от вашето проучване. Дали трябва да се придържаме към съществуващите системи или трябва да измисляме нови начини. Дали трябва да разглеждаме структурата на ресурсите, на приходоисточниците в бюджета. Ако имате други разсъждения, ще се радвам да ги чуя. Благодаря. Инга? Инге. Благодаря много. Много интересно е, че представителят на Европейската инвестиционна банка имаше също много радикален подход. Вие казахте, че субсидиите са а, пилеене на средства. Вие пледирате за заеми. А, още повече по-голямата част от бюджета се предоставя под формата на грантове, под формата на субсидии. И понякога също имам чувство, че става дума за пилеене на пари. Вие отбелязахте, че имате опит в различните фондове с единия и другия вариант. Може би можете да ни кажете нещо по този въпрос. Що се отнася до механизма за споделяне на риска, единия проблем е с липсващата прозрачност. За нас не е ясно и прозрачно кой всъщност е получил парите накрая. Тоест ще бъде необходимо, когато се разработват такива финансови модели, наистина всички точки на а, получатели на пари на бенефициенти да са а, публично достояние, да са прозрачни. Беше зададен въпрос за това как наистина економически слабите страни с помощта на европейски пари да получат повече економически стимули. Пример Гърция. Гърция е членка на Европейския съюз от 30 години. Економиката е в жалко състояние. Със сигурност сме направили много грешки по отношение на тази страна. И ако не искаме да продължаваме в същия дух, както до сега, то във връзка с еврокризата ние трябва да използваме шансовете, които се разкриват пред нас за по-друг бюджетиране. Искам да чуя нещо в тази връзка също. Това, за което съжаляваме, че ние не изискваме от държавите членки да е, насочват по-добре националната си данъчна политика, националните си економики. Например, альтернативни енергии. Без альтернативни енергии може да си искаме каквото искаме, няма да има пробив. Няма да има насърчаване на държавите членки да променят своята данъчна политика и е, екологична политика в тази посока. Така че аз пледирам да променим нещата в този посока, така че националните държави членки, така че държавите да променят своята политика по този курс, а иначе да не получават повече пари. Интересно е това, което казахте за фрагментирания бюджет. Интересно е дали ние като парламентаристи сме готови наистина да спрем тези минимални суми, защото ние имахме 12 или 14 а, програми за младеща и Сидония изработи много интересен документ в тази връзка. Така че аз съм за това наистина да вземем някакви по-сериозни решения. По-добре да финансираме по-малко, отколкото да се пилеем така. И ми, последната част от въпроса ми, това въжи и за държавите членки. Как ще успеем онова, което Италия направи през последния финансов период с структурните фондове, да не се повтаря повече? За 7 години те финансираха 700 хиляди проекти от структурния фонд, което означава на проект средно 40 хиляди евро. Това разбира се е една цифра, която е извън възможностите на контролиращите. Защото аз се опасявам, че ако продължаваме по същия начин и през новия период, нещата ще изглеждат по същия начин. Ако не сме готови да се научим от миналото, да се получим от него, тогава няма да постигнем нищо. Може да си седим тук и много умно да си говорим, но в крайна сметка при а, осъществяването на програмите и а, в правно отношение ще продължаваме да правим същото, което винаги сме правили. Така че се нуждаем от няколко така съвета от участниците в а, панела. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на панелистите за тяхното представяне. Струва ми се понякога, че като че не приемаме толкова сериозно тези цели на стратегията Европа 2020 година. Просто ми е интересно какво ще направим, за да предотвратим един нов крах. Имаме тези приоритети, които изглеждат толкова добре на хартия, но как ще гарантираме, че няма да се провалим? И наистина искам да чуя от експертите какво да направим, за да постигнем целите, които са заложени в стратегията. И нещо, което е по-конкретно насочено като въпрос към представителя на Европейската инвестиционна банка. Говорим за постигането на тези цели. И тук връзката между частното и публичното е от изключително значение. Тук ролята на инвестиционната банка е от голямо значение. И така, на първо място, първият ясен въпрос е как да гарантираме, че има добра кохерентност между целите на Европейската инвестиционна банка, тъй като тези цели са много важни заради кредитите, които те дават и целите, които са заложени в стратегията Евробот 2020. Банката разглежда а, такива критерии, като економическа надежност и така нататък, но в крайна сметка се надявам, че наистина ще постигнем точно целите от стратегията, а не нещо друго. На второ място, като гледаме разпределението между частно и публично инвестиране, имаме друг важен въпрос. Дали мислите, че има актуален проект, който субсидираме на европейско ниво с публични средства, да има толкова висока възвръщаемост на инвестициите, че да можем да си позволяваме това да правим, да, да правим това с публичното финансиране. Дали ще можем да заместим частното финансиране? Може би по-скоро критически трябва да анализираме това, което прави в момента на Европейски съюз с този миниатюрен бюджет, с който разполагаме наистина трябва да обмислим в кои области са необходими публичните финанси или да се оттеглим от някои области и там да влезе частното финансиране. И а, друго разсъждение във връзка с частно-публичното. Вече от десетилетия говорим за това. Да, да речем проекта Галилей. Разбира се, там също намерението е било частните финансисти, частните инвеститори да поемат част от задълженията, но при Галилей имаме изцяло публично финансиране. Как ще гарантираме, че ще се постигне частно финансиране, че ще има частни инвеститори в едни такива проекти? Това все още не ми е ясно. Ако не постигаме успех в проект като Галилей и нямаме баланс между частни и публични инвеститори, трябва да си дадем сметка какво правим погрешно и как да привлечем частни инвеститори за в бъдеще. Един друг въпрос. Ако слагаме прекалено много публични инвестиции там и в крайна сметка проектът е печеливш и тогава пък имаме частни инвеститори, те може би ще прибират печалбата и няма да има никаква възвръщаемост за публичните инвеститори. Тоест, ние трябва да обмислим всички тези положения, да не, да не се окаже в крайна сметка, че всички ползи отиват при частните инвеститори и няма никаква възвръщаемост на публичните средства. Мисля, че тук сериозно трябва да се фокусираме върху тези въпроси, иначе отново ще се окажем с красиви цели, но без никакъв успех. Ja, José Manuel. Жозе Мануел. На президент. Много благодаря, госпожо председател. Смятам, че когато говорим за добавена стойност, освен за ефективност, трябва да говорим и за солидарност. И искам да попитам дали фонда за солидарност, дали при него трябва да имаме добавена стойност или фонда за глобализация. Той дали трябва да създава добавена стоеност също така. Но така или иначе тези фондове са изградени на принципа на солидарност. Сега едни други, да споменем, да речем, емблематичните действия, освен стратегията Европа 2020, тези стратегически инициативи, това означава, че ние трябва наистина да постигнем тези основни пет цели от стратегията Европа 2020. Но просто не знам дали тези пет цели включват добавена стойност. Те също ли включват добавена стойност? Но така или иначе ще се достигне до някаква европейска добавена стоеност заради тези пет цели. Един друг въпрос е свързан с тези проектни облигации. Дали може да ни дадете примери за проекти, които можем да проведем през следващата фаза от многогодишната рамка, многогодишната финансова рамка? Може ли да очакваме някаква интеграция, някакво взаимодействие между някои специални проекти, Благодаря ви. Нямаме повече желащи да вземат думата, така че давам думата обратно на модератора. Много ви благодаря. Ще започна с някои коментари от моя страна и след това ще дам думата на нашите гости. На първо място смятам, че един от компонентите който включва и обобщава редица от въпросите, е свързан не само с въпроса с добавената стойност, но също така и с приоритизацията. Ние така живеем във времена на, на ресурсови ограничения в никакъв случай не можем да се здобием с всичко, което желаем. Така че трябва наистина да решим какъв критерий трябва да използваме за приоритизиране на финансирането. Трябва, разбира се, да се стремим към това всички средства, които са приоритизирани, да водят до добавена стойност, но не можем да правим всичко, което носи добавена стойност. Ние трябва да приоритизираме. Европа 2020 е една от пътеките, чрез които можем да приоритизираме бюджета на ЕС се. Но също така трябва да се зададем въпроса дали всичко, което споменавам на мен всъщност допринася към стратегията Европа 2020. Понякога в тези дискусии ми се струва, че всичко носи а, или представлява цел по стратегията Европа 2020 и според мен определено трябва по-ясно и силно приоритизиране на финансирането. На второ място, собствените приходоисточници, защото те бяха споменати. Тук трябва да сме пределно ясни за функциите на собствените приходоисточници. Според мен има голяма разлика между собствените приходоисточници като механизмите за набиране на приходи на Европейския съюз и от друга страна приходоисточниците, свързани с постигането на целите на политиките на Европейския съюз. Може би просто трябва да се замислим за по-широк кръг от инструменти по политиките, мерките, чрез които да се достигат до постигане на целите на стратегията на Европейския съюз. На първо място трябва да набележим най-добрите политики, чрез които да се постигат целите на стратегиите и след това да обсъдим инструментите. А, в момента като че ли правим нещата по обратен път. На трето място, нещо много важно – трябва да не забравяме, че не е достатъчно просто да разпределяме средствата по области, които, при които имаме заложено обещание, че ще да достигнем добавена стоеност. Трябва да имаме реални резултати. А, знаем, че в някои области имаме проблеми с постигането на резултатите. Не е достатъчно просто да им разполагаме с финансите, а трябва да сме сигурни, че средствата се разходват за това, което трябва да се постигне в крайна сметка. И нещо, което споменах при встъпителните си а, слова, как да подпомогнем економиките и техния растеж. Според мен бюджетните облигации на Европейския съюз са един възможен начин, един път напред, особено в области, в които а, търсенето на местно ниво е намаляло значително можем да подпомогнем широко мащабни инфраструктурни проекти, особено такива, които са от трансевропейско значение, но също така и които са готови да отговорят на прекомерното търсене, на механизмите на търсене и предлагане, които се различават в отделните държави. Може би трябва да си помислим и как да използваме средствата, за да инвестираме в фактори с дългосрочен растеж, фактори, които са заложени в стратегията Европа 2020, особено в държави, в които националният бюджет най-вероятно няма да достигне своите цели. Например, мислим си тук за образование, за иновации, Наясно сме, че в определени държави вече се намаляват и урязват проектите в тези области заради ограниченията в бюджета вместо да инвестират в фактори, които ще доведат до бъдещ растеж. Разбира се, това са само встъпителни слова към коментарите от панелиста. Ще започнем с Европейската инвестиционна банка. Сега имате възможност да дадете повече обяснения за бюджетните обликации, но и малко повече за ролята на банката за бъдеще. Благодаря господин Гренкур. Да, разбира се, възникнаха много въпроси, но мисля, че съм ги разделил на пет групи. На първо място, коя област на намеса, кой основен отрасъл за ЕИП и как да, реаги... да, как да гарантираме, че Европейската инвестиционна банка ще подпомага точно проектите, които са нужни за в бъдеще. Много важен е въпрос и не го споменах в началото, защото си смятах, че е ясно и това се оказва грешка обикновено. както знаете, държавите членки и борда на директорите решават какви са приоритетите на банката, представители на държавите членки, борда на банката и комисията. И мога да ви уверя, че настоящия анализ на нашия корпоративен инвестиционен план е много ясно съобразен и хармонизиран с целите на стратегията 2020. Всъщност приоритетите на банката възлизат на 6 оперативните приоритети на банката – кохезия, изследователска дейност, иновации, малки и средни предприятия, околна среда, енергетика и трансевропейските транспортни мрежи. Ако ги групирате много лесно в тези три области на интелигентни, устойчиви и включващи растежи, мисля, че това може да стане много лесно. Ние сме определено хармонизирани и това според нас е най-доброто. Но това имам да кажа по този въпрос. Сега във връзка с микрокредитите, и е, въпросът за добрите примери. Без да навлизам в прекалено големи подробности за микрокредитирането, вие много добре споменахте характеристиките, свързани с револвирането на капитала и това е свързано и с регулацията на европейския бюджет. Това означаваме, че имаме възможност да револвираме даден инструмент отвъд края на финансови период. Това означава, че имаме дългосрочни инвестиции и може да съществува проблем, който не е разрешен нямаме такива проблеми в банката, но такваме натъкваме на проблеми, които трябва да бъдат разрешени чрез такива инструменти. За каталитичния ефект искам да кажа, че инициативата за микрокредитиране в Европейския съюз, за разлика от извън границите на Европейския съюз, представлява сравнително нов инструмент. И ние трябва да се учим в крачка, така да се каже, и да видим как да се справяме с този пазар, да видим кои други финансисти, финансови организации са готови да участват в този проект. Има такива, които са готови и очакваме още повече готови да участват, когато покажем първия резултат. Но така или иначе, знаете, че финансистите си общуват помежду си и е важно първо да постигнем някакви резултати и тогава да привлечем други партньори. Но съществуват добри резултати. Знаете за проекта Маргюрит, това е Equity фонд за инфраструктура, който сме изградили заедно с шест основни публични финансови институции, KFWC, CDP в Италия, PKO в Польша, РКСИО в Испания и комисията, която подкрепя изграждането на инфраструктура по този начин. Виждаме такива едни каталитични ефекти, например Green for Growth, но просто тук няма да навлизам в прекомерни детайли. А, сега, госпожа Гьосъл, искам да кажа, а, не искам да кажа, че грантовете са пропиляни. Казах, че грантовете могат да бъдат загуба, ако не се прилагат по добър начин, което е доста различно това, което вие сте разбрали. Грантовете ще са необходими, ще си останат необходими и във всеки един случай те подкрепят едни публични цели когато нямат типичен модел на възвръщаемост, ще се, връз, възвърна на Галиле, ще се върна на Галилео след малко, грантовете са необходими. Има разлика между прилагането на необходими грантове и моят гледна точка е, че те може би са пропиляни, ако нямат достатъчно възвръщаемост върху економически надежни продукти. Сега във връзка с прозрачността и инструментите за споделяне на риск Искам тук да поставя тази гледна точка под съмнение, защото всички бенефициенти от инвестиции чрез е, инструменти за споделяне на риск получават е, своите кредити чрез онлайн инструменти, и може би има нужда от по-добра информация, но във всеки случай това е един много прозрачен инструмент, чрез който постигаме разпределение на риска. Сега във връзка с публично-частните партньорства, това винаги е много важен въпрос и аз ще ви изложа накратко своето гледаще за проектните облигации. Тук имаме трябва да имаме справедливо разпределение между разходите и ползите. Ако прехвърлите преклено много разходи и рискове на частния сектор, те няма да, го, да ги поемат. И всъщност тук имаме много важното занятие по разпределението и постигането на баланс и равнопоставеност между разходите и приходите. Например, проектът Галилей, който вие споменахте, да, проблемът е, че приходите са безкрайно неясни, безкрайно неизвестни на този етап. Те, разбира се, ще се появят на по-късен етап и в този случай определено частният сектор ще има възможност да се включи но поне в началото, според мен, трябва да имаме само публични цели за един такъв проект, както тук е и случая. А, сега, за проектните облигации. Тук става дума за инфраструктура и за проекти, които съществуват от преди кризата. Кризата като че ли унищожи този пазар. Има огромни ликвидности, които са налични в така наречените институционални инвеститори. Институциите, като големите застрахователни дружества, разполагат съответните средства заради своите големи лихви, но те могат да инвестират само в определени инструменти, които имат дълъг матуритет и нисък риск. И всъщност проблемът с съживяването на този пазар за финансирането на дългосрочни инфраструктурни проекти е да гарантираме, че има кредити, които са по-дългосрочни и гарантират определено ниво на сигурност. Е, това всъщност е идеята на проектовата облигация. Идеята е, че бюджетът на Европейския съюз ще направи първия транш към ОСП, което... А, извинете, първия, първия транш, това ще бъде таванът. За да сме сигурни, че ако има загуби, че първите загуби ще се поемат от, европе... от бюджета на Европейския съюз. След това ще има второ плащане от банките, които ще са така наречения субординиран кредит. Чрез тези два транша, максималното от бюджета и не а, максималното, но субординиран кредит от страна на Европейската инвестиционна банка, по-голяма сума, не искам да се обвързана с процент, но доста големи а, е, средства ще бъдат предоставени на частния сектор под формата на облигации с дълъг матуритет и висока сигурност и по този начин те ще имат възможността да инвестират. Имахме такъв пазар преди кризата, но а, тези инструменти изчезнаха заради лошия резултат от финансовия крах. Но не искаме тези кредити да бъдат взимани зад балансово. Те трябва да бъдат включени в салдата на съответните предприятия. Не знам дали всичко това става ясно, тъй като това са така строго специализирани детайли, но смятам, че определено този подход може да повиши привлекателността за частния сектор към финансирането на инфраструктурни проекти. Тук говорим за енергетика, телекомуникационни услуги, транспортни системи теми. И според мен най-важното за тези облигации е, че те ще се ам, издават от разработилите проекта, не от Европейската инвестиционна банка, не от Европейския съюз. Всъщност проекта, компаниите, които инвестират в проекта, ще издават облигациите. Това е изключително важно, защото иначе ще преминем към един друг подход, който води до добре известни политически проблеми. Благодаря. Um, to, um... Благодаря много. А сега давам думата на госпожа Бърбие Клошат и също така, Гошат, извинете, и също така вие може би не е лошо да се съсредоточите по въпроса, кои неща трябва да засегнем най-вече. Е да, благодаря ние наистина си мислим за принадената стойност на европейските разходи. И а, тук става дума и за разпределението на задачите. Кое е най-доброто разпределение на задачите между нивото на Европейския съюз и националното ниво, също така нивото на а, общините? много ясни резултати трябва да имаме, за да стигнем до правилния подход, правилното решение за това разпределение на задачите. Все още сме обаче доста далеч от оптималния модел. През 2008 година си зададохме този въпрос и искахме да разберем кой какво точно прави на кое равнище. Е, стартирахме необходимите дейности, които представихме. Те бяха прияти много добре. Каза се, да, това звучи чудесно. Трябва да се помисли за това разпределение на задачите. Ще продължим в същия дух. Защото наистина трябва да си зададем въпроса всъщност е, къде можем да намерим допълнителната полза, принадената стойност от е, на европейското равнище. Например, програмата Еразмус. Преди няколко години министрите на Европейския съюз възложиха едно изследване за програмата Еразмус. Целта беше да се види какво ще може да се направи. Изненадата не беше много голяма бе констатирано, че публичните пари, които се дават за мобилността на а, учещите хора, а, се, а, на 50% се съфинансира от е, регионални е, и е, местни структури. Защото това, което един студент получава от Еразмус, е недостатъчно, за да може да плаща той разходите си. Т.е. трябва да се добави нещо като пари и това се отпуска обичайно от териториални и регионални структури в рамките на Еразмус. Отново се връщам на въпроса за разпределението на задачите, кой какво прави. Аз ви дадох примера с 70%. Трябва точно да се знае кой какво прави в, публични, в публичните области, в областите на публична интервенция. Ние имаме информация от Евростат, имаме данни от националните органи, те обаче не са достатъчно прецизни. Аз знам, че въпросът е спешен, знам, че сега трябва да се премине към действия към оперативност. Иначе не може да се определи допълнителната полза от европейските разходи. Трябва да разполагаме с тази точна информация за разпределението на задачите, иначе нещата не, няма да вървят. Принципът на субсидиарност също, така че нещата да се подобрят на европейско равнище. Тогава Европейският съюз трябва да поеме тези публични задачи. Това не означава тотална централизация, например в транспортния сектор, има области в областта на транспорта, където могат да бъдат направени економии от мащаба, да бъдат а, а, финансирани те а, и това финансиране да се основава на взаимност е, и при транспорта, например, не става дума само за изграждане на инфраструктура, защото след това тази инфраструктура трябва да бъде експлуатирана, поддържана и така нататък. Същото се отнася и за енергийната инфраструктура. В тази област трябва точно да се види къде е допълнителната полза от Европейския съюз. Всеки политик трябва да погледне и точно ясно да каже къде е принадената стоеност. Какво друго споменах? Отбрана и сигурност. В тази област също се нуждаем от прецизна предварителна работа. Как изглеждат нещата с разходите, които се правят в тази област? По този въпрос ние също работим. Но нашият ресурс са статистиките. Без точна статистика не можем да работим. Ние се нуждаем от наистина тази подразбита прецизно подразбита информация, така че да можем да работим въз основата на нея. Да имаме информация за националните бюджети, за националните разходи, е, за национални програми. А, европейското ниво ще се нуждае от тази информация, за да предлага решения. Решения, които съответстват на онова, което пред което са изправени държавите членки. За да имаме точна информация, трябва постоянно да сме в течение на нещата, а точната прецизна информация е условие, без което не може. Аз ви представих нещата от определен ъгъл, през определена призма. Казвах ви, че е важно да се правят икономии, от мащаба. И точно тук е много важно да се види кой какво прави, прецизно да се разпределят задачите, къде могат да се постигнат економии, защото има области, в които има фиксирани разходи, разходи, които е, не зависят от броя на участниците. Но както вече казах, първо трябва да сме в състояние изобщо да определим, да разпознаем тези отделни сектори, области, да видим къде е а, принадената стойност в тях, да бъдат а, а, кристализирани и а, ясно да видим тези отделни а, сфери, аз споменах економиите от мащаба. Естествено има определени европейски приоритети. Онова, което гражданите желаят, което очакват от Европа. А също така разпределението на задачите на и така многослойността или многопластовостта, с която трябва да се съобразяваме при управлението на економиката. Но за да направим всичко това, отново се връщам към първоначалното си твърдение, че се нуждаем от прецизни данни. Например, в областта на отбраната, там се нуждаем от точни данни за а, въоръжаването, за а, оръжията, с които се разполага. Например, ние възложихме едно изследване и то не е, а, а, що се отнася до общността, що се отнася до Европа като цяло. Констатирахме, че а, има държави членки, които предприемат съвместно определени дейности в рамките на отбраната и въоръжаването, за да пестят средства ето, за това са ни нужни детайли, за да видим всъщност къде можем а, а, да предприемем съвместни действия, така че по-добре да разходваме публичните средства. Но още веднъж повтарям, първо трябва да имаме много точни данни за националните бюджети, за начина по който те функционират. Едва тогава можем да мислим за тази европейска принадена стоеност. Благодаря много. Имаше няколко въпроса обърнати е, към вашия по-радикален подход. Ще добавя и аз нещо. Когато правихте уводните си коментари, изглеждаше, че общата селскостопанска политика се смята за област, в която има европейска добавена стойност – Просто защото ние се занимаваме с това на европейско ниво, та или иначе. Та исках да ви питам, нарочно ли изключихте селското стопанство? Благодаря, да, точно с селското стопанство исках да започна. Ако говорим за добавената стойност, селското стопанство е малко по-различен случай. В някакъв смисъл там не се търси добавена стойност, защото това е делегирана политика. Политика делегирана от националните бюджети към европейския бюджет. И то по начин е, такъв, че е, различните сълскостопански политики в различните държави членки да нямат изкривяващи ефект върху този пазар на сълскостопанските продукти. Именно заради това е, се търси общ пазар. И за това в този случай европейски бюджет добавя стойност. Що се отнася до въпроса за щедростта и за продоволствената сигурност? Когато направих уводните събележки, говорих за използването на технологии, за да може да се покрие да се проследи търсенето а, и да се организира производството спрямо търсенето. Що се отнесе до щедростта на този бюджет, мисля, че има а, доста. Че, е, че има някои случаи, в които е добре нещата да се подобрят. А, например, мащаба. Има ли нужда от това големите производители, а, големи международни сълскостопански компании да получават подкрепа. Освен това, тук говорим и е, за техните служители, а говорим и за малките и средни предприятия. Те са важни, защото трупат опит и се работи така, че да няма концентрация на производството в е, една и съща област, така че да има разнообразие и да е по-лесно да се избегнат катастрофите. Аз съм фен на идеята за разделяне на субсидиите от е, производството. Защото от една страна има капацитет за производство, от друга страна има е, крайния резултат от производството. И пазарите не реагират на първото, за това има потребност от такова разделяне. Но какво става тогава, когато някакви общински компании купят земя и след това искат субсидии? И тези субсидии отиват за финансиране на местното управление. Да, вярно, има настояване земята да се поддържа в добро състояние. Но трябва много да внимаваме да не сме е, е, твърде щедри към фирми, които не се занимават с селско стопанство. Второ, кръстосаното спазване. Ако селскостопанската дейност не е природо съобразна има глоби. Тези глоби обаче са твърде ниски, от 1 до 5% от субсидиите. Тоест, на практика ние сме твърде щедри, защото по никакъв начин не насърчаваме хората да спазват екологичните изисквания. След това пазарите за на сълскостопанските продукти се движат различно. По път цените са ниски, по път са високи. Затова, когато цените спадат, тогава можем да увеличаваме субсидиите, а когато се увеличават, е, нека да ги сваляме надолу. Не знам обаче дали е възможно да се постигне толкова гъвкав подход. След това по отношение на сближаването. Европейски съюз има нужда от сериозна инфраструктура, енергийни мрежи, мрежи за слънчева енергетика, големи пътища, прочистване на големите реки. Това са все дейности, които се извършват под целта сближаване. Това са дейности, които най-добре могат да се управляват на централно равнище и да са общи проекти. След това, по отношение на настигането на останалите региони, има региони, които действително трябва малко да се постегнат, за да настигнат останалите, но има и такива региони, които са си откровено бедни – и когато става дума за това, говорим за управлението, трябва да има предвид как се управляват средствата от фонда за солидарност. Административната тежест е голяма и има много голяма вероятност при това управление да се получат критики и от Сметната палата, и от Европейски парламент. И какво се случва? просто много често се взема решение тези средства изобщо да не се използват. Сега по други въпроси. Могат ли да се използват европейските средства за, чрез собствената система за изпълнение на бюджета на дадени нива? Има правила за обществени поръчки, които, на... които се грижат за справедливото изразходване на средствата с... от а, кохезионните фондове. Има си хармонизация в тази, в тази област по целия свят и правилата, а по, извинете, в Европейския съюз. И така, ако дадени, дадена държава членка получи средства за настигане на средното от кохесионната политика, тогава може да има условия. Искаме по-малко престъпност в по-изпадналите райони и искаме младите хора от тази, тези райони да а, имат по-голяма заедост. Един учител от един от бедните региони ми каза, аз мога да организирам три семинара годишно в нашия регион и мога да анализирам проблема за това, защо децата не искат да ходят на физическо, не искат да ходят на часовете по музика и защо бягат от училище. Аз мога да организирам тези семинари. Те са... А, могат да бъдат финансирани. Но аз много добре знам защо децата бягат от училище. Освен това, има мерки за ограничения в бюджета. Всъщност бюджетът е урязан, така че децата по никакъв начин не се насърчават да ходят на тези часове. Е в такъв случай не може ли по-добре този бюджет който е за семинари, да се използва, за да се насърчат децата да ходят на училище. Защо си губим времето? Не би ли трябва просто да има ясни цели, зададени на конкретните държави членки и да се предоставят пари за тези цели? Отново може да има отчетност, но така поне ще се контролират постигнатите резултати. И тогава, може би, трябва да има нужда от даден крайен срок – в момента, ако има дадени региони, които са под 65% от средното за Европейския съюз, те могат да получат възможност да се развият, но тази възможност не трябва да е за винаги. Да кажем, три финансови периода и толкова. И, иначе има забавяне в приложението. И в крайна сметка. Това са въпроси, които съм обмислила. Сега, по отношение на политиката на сближаване, тя не може да отчете макроекономическите елементи. Наскоро говорих с хората в Генерална дирекция региони и те смятат, че тези средства са създали инфлация в държави членки, където има ниски приходи, но бърз економически растеж и много ниска безработица от 3-4%. И така се получава инфла... инфлация, защото средствата идват в началото на годината. Те няма как да пристигнат някъде в средата на годината и част от ползите се губят заради инфлацията европейските средства трябва да се изразходват. И какво се получава? Ми трябва да се да търси съфинансиране и така в крайна сметка се оказва, че е, се играе лоша шега и на националния бюджет. Иначе има отлични възможности за грижа за възрастните, но се оказва, че няма хора, които да работят в тези институции за грижа за възрастните, защото поради подобни събития на пазара, техните заплати са станали твърде ниски и те са отишли да работят в подобни институции в съседни страни, които са по-богати. Те трябва да се зададе въпроса къде е необходима администрация, къде са необходими конкретни проекти на место. Така че едни малки суми на малки траншове да отиват по проекти и да се разбира какъв е резултата. Друг важен въпрос е фонда за солидарност за природните бедствия е честно казано. а Тук трябва да говорим за застраховки, а не за бюджетна помощ. А, защо трябва бюджета да се занимава с това? Защо да няма застраховки? Въобще не разбирам това. Научно-развойната дейност подкрепям идеите, е, е, че е, за малките и средни предприятия трябва да има много средства за научно-развойна дейност. И за тази цел трябва да има проста грантова система, където се проверява само крайния резултат, а не се контролира в най-малки подробности финансовото управление на тези средства, които отиват за научни изследвания. По този начин ще можем да се измъкнем от тази прекомерна концентрация и по-малките научни институти и университети ще могат да, да получат също някакви средства. И накрая, е, малките е, е, частните, публично-частните партньорства. трябва да се има предвид, кога един проект е на маркетинговия си етап. За част от услугите по проекта може да има пазар и тогава частният отрасъл може да се включи. Не мисля тук, че Галилео е нещо отрицателно, нещо, което никога повече не трябва да се случва. Просто трябва да се анализира по-добре от гледна точка на бъдещи публично-частни партньорства. Благодаря. Андреш, виждам, че имаш, е, може би имаш коментари. Благодаря. Само искам да кажа, че 100% съм съгласен с примерите, които бяха дадени. Това исках да иллюстрирам с нещата, които споменах преди това. Аз съм само песимисти... песимистично настроен само в мнението, че економическата теория трябва да определя европейския бюджет как да се формира принадена стоеност на теория. Но в крайна сметка резултатите зависят 80-90-70% от прилагането, получаването, освояването. Нещо, което беше споменато и преди. Определено съм настроен, възоснова на практически опит, наистина, ученето в крачка, инфраструктурните проекти, инвестирането в кохезия, в защита на околната среда, в широколентови интернет, ОСП и така нататък. В Унгария, например, има много добър пример. Там има много добри примери. Аз самия преди няколко седмици посетих едно земеделско стопанство, което беше по-добро от всяко, от което е да било американско земеделско стопанство и чрез инвестиции, инфраструктурни инвестиции в магистрали, ние всъщност привлякохме огромни инвестиции в други области, нещо, което не можеше да се случи в миналото. Определено съм оптимистично настроен в този аспект. Но, пак подчертавам, най-важно е практическото прилагане, а не толкова теорията. Фабиан попита за приоритетите. Той говореше за приоритизацията. Какви са моите е, приоритети. Искам да спомена някои неща. На първо място, на нас е, ни трябва политическа воля, за да се справим по-добре като цяло в Европейския съюз. Това е най-важният извод, който мога да извлека. Вторият приоритет е свързан с практическата ефективност. Поне доколкото аз разбирам, това е основният елемент от тази ефективност. Именно да осъществим всички инфраструктурни а, промени и наистина да постигнем интелигентен, устойчив и включващ растеж. Така че да постигнем целите от стратегията Европа 2020. Трябва да са втакани всички цели, на по-високо и на по-низко ниво. Мой личен приоритет е повдигането на пропорцията, на пропорцията на дяла на собствените приходоисточници. А също така по-голям и преструктуриран бюджет. Това е от мен. Благодаря. Модераторът, много благодаря. За съжаление, като че ли ни изтича времето, е, възникват редица интересни въпроси в този панел. Може би не успяхме да отговорим на толкова много въпроси, колкото се очакваше от нас, но според мен за това има две основателни причини. На първо място, крайна сметка зависи от политическите процеси и от политиката зависи какви приоритети ще имаме, върху какво ще се фокусираме. Не е работата на економистите да решават такива неща. Можем да споделим своето мнение за това, което носи най-голяма добавена стоеност, какви инструменти ще сработят най-добре, но в крайна сметка става въпрос за политически избор, да се съставят съответните приоритети в рамките на бюджета и да се каже какви са целите, които вие, държавите членки и политиците искате да видите. Втората причина причина е, че ние често участваме в дебати, при които се смесват инструменти и процеси. Ние трябва да се отдръпнем от това, ние трябва да определим целите, които желаем на първо място и след това да решим какви, поли... какви инструменти по политиките, дали регионални, национални или на европейско ниво. Често, когато обсъждаме първо инструментите и процесите, ние въобще не се фокусираме върху целите, които се опитваме да постигнем. И мисля, че това е най-важната дискусия, която трябва да се е, проведе. И това е работата на политиците, да набележат целите и после, може би, нашата работа е да видим как могат да бъдат постигнати тези цели. И така, с тези мисли аз давам думата на госпожа председателката. На този етап искам да благодаря на всички наши експерти, за техните интересни и доста провокативни изказвания и мисли и дори малко така противоречия и изблъсъци, които аз винаги смятам за полезни. Äh, äh, благодаря много. Трябва да благодаря на всички експерти, които дойдоха при нас вчерашния ден и днес, а и на всички, които са тук по-настоящем. Моите заключителни бележки closing remarks, както се казва в нашия дневен ред. Те могат да обхващат само няколко основни момента. Аз мятам, че е изключително привлекателно онова, което Керсти Кайолейт представи пред нас е много привлекателно, защото ние сме парламентаристи на европейско ниво. Ето това са неща, които трябва да разкажем на някой правителствен или държавен глава. Ето тогава мисля, че е, ще се понапрегнем и ще се поизпотим. Аз лично с удоволствие заставам зад тези разсъждения. С удоволствие бих предписала на отделни държави членки по какъв начин те да структурират своята инфраструктура, така че тя да съответства на европейския дух, на нашите цели, да им предпишем точно как да прилагат определени неща и къде какво да се прави. Но общностният подход е подход на Европейския парламент, това, това няма съмнение, но не мисля, че ще успеем да стигнем толкова далеч, колкото току-що ви описах. Друга линия в изказванията бе, че а, не е възможно да сме перфектни за толкова дълъг период от време. Това е нещо, което аз също подкрепям. Вие знаете, че се опитахме последните години а, да приемем едно средносрочно планиране, финансова рамка, която да е до някъде перфектна, в известна степен перфектна. Нали, ясно е, че ние я приемаме в преговори с съвета и далеч не бяхме толкова перфектни и се налага в момента да променяме е, и да извършваме а, е, ново планиране на текущата рамка. Така че а, е, е много важно и решението е всъщност да мерим резултатите, а, да измерваме междинните постижения, да създаваме правила, да извършваме оценка която наистина заслужава да се нарича оценка и която да се извършва възоснова на предварително определени критерии. Много интересно беше това твърдение за това, че не трябва да гледаме структурата на бюджета. А трябва да погледнем също така съответното законодателство за създаване на бюджет. Получихме поне две идеи в това отношение. От една страна бе зададен въпросът как изглежда програмата за разходване на средства и правилата, които имаме в това отношение. Какво правим, например, когато, имаме, когато искаме да интегрираме такива провалили се проекти, като револвиращите фондове, например? Но има и друг момент – колко голяма гъвкавост искаме да заложим в рамките на един а, бюджет, като например а, програмата за финансиране на селското стопанство. И Керсти каза какво правим, когато, например, цените на млякото падат внезапно, тогава е добре да имаме адхок инструменти за подкрепа на, на пазара на мляко. В това отношение обаче ние нямаме правила. Ето тук, например, ще трябва да надхвърлим в мисленето си а, финансовата рамка или прогноза за следващия период. Мисля, че за всички а, участници в а, панела беше ясно, че а, са ни необходими наистина ни е необходим разумен подход, разумен бюджет, за да постигнем целите си. Да, бюджетът на Европейския съюз е малък. 1% от брутния национален доход или 2% от бюджета на Европейския съюз. Но това е не просто символична сума, защото Европа трябва да зададе курса, а държавите членки ще се присъединят към него, ако той е добър. Това ми хареса и е хубаво да помислим какво ние като Европейски парламент можем да направим. И другото, което за което говорихме във връзка с документа с разсъждения на Салвадор. Ние се нуждаем от цялостен подход. Няма да сме в състояние да разделим целите една от друга. Говорим за устойчивост, говорим за приобщаващ растеж, за инклюзив, за sustainable, но дори когато веда определена политика и изведем една определена цел на преден план като приоритет, но това не означава, че останалите цели а, са нещо, което трябва да забравяме или пренебрегваме. И то незабавно и директно трябва да се осъществява това. През цялото време си водих бележки, но се обърках, защото погледнах часовника и въобще не обърнах внимание на Салвадор, който трябваше да се изкаже преди аз да направя заключителните си бележки. Разбира се, трябваше първо докладчика да се изкаже със своите заключителни коментари. Обърнахме нещата, Салвадор. Аз обаче а, а, нямам претенцията, че съм направила заключение от твое име, така че ти си наред сега. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Мисля, че вашите заключителни коментари също бяха отлично заключение, така че имам нужда само от няколко минути. Просто искам да благодаря на участниците в днешната част на изслушването. Искам да им благодаря за това, че се занимаха с такива основни въпроси. Някои от тях са свързани с документа, който из... представихме, други не са. Първо, по работата на първия панел, да, във връзка с економическата криза, трябва да настоим повече на политиката за сближаване, защото когато има кризи, разликите между по-добре развитите и по-слабо развитите региони се задълбочават. Също така, Също така трябва да се реформулират целите, така че да вземем предвид стратегията до 2020 година. Не мисля обаче, че идеята за разделяне на различните категории във връзка с различните източници на растеж е достатъчно добра идея. Трите елемента на растежа са важни като основни опорни точки. Но, що се отнася до управлението на много нива, е, както повечето от участниците в изслушването, сме напълно съгласни, че трябва да има условия и че трябва политиката да е ориентирана към постигане на ясни резултати. Също така докладчиците в нашата комисия ще вземат всички тези неща предвид, ще излязат с структура, която ще представят пред пленарна зала, в пленарна зала на Европейския парламент и бихме се радвали, ако предложенията са малко по-кратки. Първоначалната идея беше да се разделят елементите във връзка с заглавията от стратегията. Така да се разделят елементите на бюджета. Едно от странните неща е, че никой не спомена инструмента за гъвкавост и механизма за гъвкавост, нещо, което е толкова важно за Европейския парламент – трябва ни такава финансова перспектива, която във всеки един момент да отразява действителността в Европейския съюз. Също така, когато говорим за добавената стойност, ще изработим работен документ, в който ще се покрият всички коментари, направени от експертите. Разбира се, ще вземем предвид някои от заключенията, извлечени от участниците в изслушването. Колегите ми в комисията ШУР, както и депутатите в Европейския парламент като цяло, биха започнали да викат срещу мен, а, ако вляза в пленарна зала с радикалните предложения, които чухме днес. Да, трябват ни пари в бюджета, казаха гостите ни, но не, исках, но не искаме общата костопанска политика да стане жертва на промяната на бюджета. Бюджета трябва да има предвид а, много от идеите, предложени от Европейската инвестиционна банка, новите идеи за финансиране, например. Това са все неща, които трябва да се имат предвид и могат да се приложат. Също така трябва да концентрираме работата на фондовете в онези части на политиката, където може да се постигне най-висока европейска добавена стойност. Това е важно и за видимостта на Европейския съюз. Затова принципа европейска добавена стойност трябва да се прилага при оценката на всички политики. Трябва да се намали броя проекти, да се намали броя цели и може би е най-добре да се съсредоточим върху петте цели в е, стратегията до 2020 година. Няма как е, да се намери финансиране за 700 000 проекта. Тук е, говорим обаче за структурните фондове по настоящата финансова рамка и има нужда от реформи. Трябва да подкрепяме комисията в реформата на общата съскостопанска политика и в реформата на политиката на сближаване. Благодаря на всички участници. Смятам, че предложенията, които чухме от тях, ще направят доклада ни по-реалистичен и той ще е по-тясно свързан с действителността. Благодаря много, Салвадор. Благодаря на всички колеги, които прекараха двата дни с нас, които слушаха внимателно онова, което имаха да ни кажат нашите експерти. Благодаря на всички, които трябваше да бъдат тук служебно или а, от интерес и а, много прилежно записваха. Още веднъж много благодаря на всички експерти и гости и ви пожелавам приятен апетит!